Dear Уважаеми колеги, мисля, че трябва да започнем. Уважаеми колеги, за днес в Комисията по култура е последния работен ден преди лятната вакансия. Мисля, заслужен от всички нас, но трябва да поработим все пак. Вероятно сте видели, че нашия дневен ред е доста амбициозен. За това настоявам, се налага да помоля за малко дисциплина и припомням, че днес след обед имаме изслушване, за което моля е, и настоятелно приканвам е, да присъствате, да не се окаже, че експертите говорят пред празна зала. Така, първа точка от дневния ред. Всички разполагате с дневния ред. Имате ли предложения за изменения по него? Очевидно не, значи можем да го приемем в предлагания вид. Не виждам възражение, така че продължавам. Дневния ред е прият. Точка втора. Одобрение на протоколите от заседанията. Протокол, е, проекта на заседанието от 7 юни е на ваше разположение. Имате ли бележки и коментари? Очевидно отново не, така че предлагам, както е обичайно, протокола да се смята за прият, ако няма възражения, които да бъдат е, представени в хода на заседанието. Трето съобщение на заседанието. Днес имаме превод от френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, полски, словашки, словенски, български и румънски език. Както винаги, е, е, е, заседанието се предава онлайн и тук ще припомня за решението на заседанието от координати от 18 юни. На 20 юни те са разпратени по мейл и се приемат за приети, тъй като до, в установения срок до 22 юни нямаше възражения. Имам още едно съобщение. Тази сутрин всички сте получили един малък подарък. Книга в началото на седмицата ви изпратих кратък имейл за тазгодишната, тазгодишния конкурс за Европейската е, награда за литература и този път организаторите са измисли нещо по-специално, а именно конкурс между лауреатите от последните 10 години, които са поканени да напишат разказ за е, европе, европейски разказ и журито граждани на Европейския съюз, както и ние даваме наградата. Е, отговорниците присъстват днес, за да е, и ви представят е, книгата Приятно четиво за вакансията всички разкази са на оригиналния език и английски, а по отношение на гласуването ще намерите всичките, не, всичката необходима информация в моя имейл. От сега ви пожелавам приятно четене и сърдечно благодаря на, на организаторите на е, конкурса за европейска книга. Пожелавам ви по-нататъчния успех. Мисля, да, уместно е да ги аплодираме. След което пристъпваме към гласуване. Имаме два междинни резултата от реалога измененията по бюджета и тъй като нямаме днес работа, предлагам директно да пристъпим към гласуване. Започваме с точка четвърта координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови административни актове на държавите членки относно предоставянето на аудиовизуални медийни услуги с оглед на променящите се пазарни условия. Ще гласуваме постигнатото до сега споразум, споразумение директивата АФМД за аудиовизуални и мрежови услуги, и медийни услуги. И тук благодаря най-сърдечно на Катерина фон Манголт и Тино Кунард, които лично свършиха много работа. Впрочем, е, поздравление за вчерашния роден ден на Стефани от секретарията, която мисля също ми имаме основание да аплодираме. И разбира се, всички сътрудници на политическите групи, е, на докладчиците в Сянка, но и разбира се на е, езиковия отдел, които ни помогнаха много. Не бе беше лесно, но мисля, че постигнахме добри компромиси. Компромисите си остават компромиси, но мисля, че в крайна сметка успяхме да, да отразим позицията на парламента в директивата и регламента, така че още веднъж благодаря за конструктивното сътрудничество по тези наистина трудни досиет. Сабине, аз, разбира се, се присъединявам към благодарностите към нашите екипи, особено към Штеф и Бия Солино. Благодаря и на колегите, които въпреки трудните дискусии в началото, разработихме нашата позиция. Това бе добра и добро и качествено сътрудничество по време на тристранните преговори. Не беше лесно, особено по време на естонското председателство предъка беше не толкова голям. По-конструктивно работихме с българското председателство, на което благодаря, е, както така, че те успяха да приключат всичко това в хода на преговорите през това полугодие, така че се радвам, че имаме добър резултат. Благодаря и на докладчиците в Сянка, които много проявиха се голямо доверие към нас, включително и в тристранните преговори. Председателката гласуваме, ще гласуваме по именно, т.е. по електронен път. Моля, гласувайте. Geschlossen? Край на гласуването. С 19 гласа за, 2 против, 7 против и 2 въздържали се се приема. Благодаря. Вероятно през октомври ще бъде гласуването в пленарна зала. Не знае първа или втора сесия, но... Ам, през октомври. Следващия резултат от тристранните преговори Европейски корпус за солидарност е, за до сега постигнатото споразумение в тристранните преговори не беше лесно. Е, Хелга. Благодаря аз също и на колегите, на личните ми асистенти и на всички останали асистенти, които работиха за комисията. Мисля, че постигнахме добро сътрудничество, особено при тристранните преговори с, съвета. Оформихме добър екип. Мисля, че бяхме по-добри от комисията и съвета, което е по-скоро изключение, така че сме доволни и мисля постигнахме постигнахме успех, че първото заявка на съвета, че беше 0% от пресните свежи пари. Сега имаме 75 милиона, макар че би трябвало да бъдат повече, но компромиса, който постигнахме, наистина ясно определя, що е, е доброволна дейност, е, е, да няма злоупотреби, така че тук бе постигнат според мен разумен компромис и е добре да го подкрепим, защото това е нова програма, която надявам се, поне това е предложението на комисията, ще получи сериозна финансова подкрепа за следващата финансова рамка, така че младите хора могат да работят сериозно като доброволци в, и да развият своите умения, подпомагайки солидарност, солидарността в Европа. Благодаря на всички ви. Надявам се на бърз старт на новата програма. Председателката, благодаря и на теб за чудесните умения, проявени по време на проговорите. Е, така че резултата е твърде удовлетворителен. Гласуваме. И тук гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Geschlossen? Край на гласуването. С 23 гласа за, 4 против и 1 въздържал се. Сериозно мнозинство, за което ви благодаря. Точка 6. Заетост и социални политики в е, еврозоната. Докладчик е колегата Хундис. Ще вземете ли думата? Виждам, че не, значи пряко, директно пристъпваме към гласуване. Изменение едно. За, против, въздържали се. Е, Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Три. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Geschlossen. Край на гласуването. Вече 16 16 срещу 12 гласа. Отхвърля се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. И тук трябва да проверим резултата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 на 13 и един въздържал се. Приема се изменение 9 за. Против въздържали се. Отхвърля се 10 за. Dagegen. Против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против въздържали се. Приема се и изменение 13 за. Против въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. 13 на 13 гласа отхвърля се. 30 за, <clears throat> против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 на 13 гласа приема се. 32 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Разликата беше малка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 срещу 12 гласа отхвърля се 33 за. Против. Въздържали се. Приема се 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 изменение за. Против въздържали се, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. И устно изменение 3 за, против, изме, е, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Сега окончателното гласуване. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. 22 срещу 2 гласа и 4 въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. Поздравявам докладчика и всички са докладчици в сянка. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2019. Всички раздели. Из изменения тук. Преди да пристъпим към гласуване, искам да уточня нещо. Като говорим за изменения по бюджета, нямаме окончателно гласуване, но накрая ще гласуваме хоризонтален мандат на докладчика. И всички промени на бюджета да бъдат по, по отношение на културата да бъдат изменени. Причината за този хоризонтален мандат е, че парламента отговаря на позицията на съвета, но тъй като ние не знаем днес каква е позицията на съвета към днешна дата, трябва да имаме възможност да реагираме на промени внесени от съвета. За това и този мандат за нашия докладчик. Сега искам да попитам Мортен Лекегар. Лекегор, иска ли да каже нещо? Първо искам да благодаря на колегите, които работиха с мен за чудесното сътрудничество и очаквам бъдещото ни сътрудничество. Разбира се, благодарности на секретарията и асистентския екип. Председателката, благодаря, така че без бавене пристъпваме към гласуване. Тук имаше редица компромиси. Започваме с компромис Едно. За, против, въздържали се, приема се, продължаваме с устно изменение едно на пет, пета страница горе. За, против, въздържали се, приема се. 57-69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57-70 за, против, въздържали се, отхвърля се 5778 за. 5778. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Добре, можем да промерим, но е, имаше много въздържали се. Но да гласуваме. Моля, гласувайте. 5778. Край на гласуването. 11 за, 6 против и 10 въздържали се. Приема се. 57 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5792 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5806 за против, въздържали се, отхвърля се 5807 за, против, въздържали се, отхвърля се 5808 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 2 за, против, въздържали се, приема се следва 57-54 на последващата страница 57-54 девета страница за против въздържали се трябва да проверим 57-54 моля гласувайте Край на гласуването. 13 на 13 с двама въздържали се. Отхвърля се 57-68 за. Против. Въздържали се. Приема се 57-79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 57-81 за. Против въздържали се, приема се. 5782 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5783 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5784 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5787 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, искате проверка 5787, моля гласувайте. Край на гласуването. 17 срещу 11 гласа. Отвърля се 5788 за. Против. Въздържали се. Приема се 57-98 за. Против въздържали се, отхвърля се. 5799 за, против, въздържали се, приема се. 5813 за, против, въздържали се, приема се. И 5814 за, против, въздържали се, приема се. С което стигаме до гласуване за хоризонтален мандат на нашия докладчик. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. 27 гласа за, един против. Е, Мортен Лекагард получава хоризонтален мандат на добър час при следващи по-нататъчните преговори на теб, Мортен, и на докладчиците в Сянка. Така, пристъпваме към точка 8. Е, общ бюджет на Европейския съюз за 2019 година по всички раздели и тъй като измененията са приети, е, имаме първо процедурно още един етап, въпреки че докладчика ще продължи да работи с колегите от Комисията по бюджет. Последният етап е нашето становище по целия бюджетен план 2019 година, където са обяснени техническите промени и е, са включени важни политически послания до съвета. Преди да дам думата на докладчика Мортен, нека да ви кажа, че срокът за внасяне на изменение е петък 13 11 от до 11 часа и гласуването ще бъде на 3 септември. Надявам се петък 13 да не е лоша поличба, но съм убедена, че няма да е така. Мортен, имаш думата. Благодаря, господин госпожо председател. Както вие правилно казахте, е, следващото становище, е, следващия етап е становището на Комисията по бюджети и е, съвсем естествено трябва да се обмислят бюджетните линии, които току-що прегледахме. Ние трябва да разработим съвместно предложение за изменения съобразно компромиса. Те измененията са последните точки. Първо, по основната програма е Разъм Плюс. Е, няма достатъчно средства в е, финансовата 2019 година. Е, бюджетът е значително под очакванията на парламента, под програмните цифри по многодишната финансова е, е година. Ето защо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 по е, всички бюджетни линии за Еразъм Плюс, както за настоящите нужди, така и за да се отправи ясен политически сигнал за бъдещето на програмата. Мисля, че това е един добър компромис, макар че цифрите не са толкова високи, колкото очаквахме. По втора точка, е, Творческа Европа, програма за използването на иновациите в културния сектор, хроническо недостатъчно финансиране. Ние настояваме с финансирането да се отговори на амбицията на програмата, на подпрограмата за медия, да има финансиране за всички качествени проекти, общо увеличение от около 44%. В духа на компромиса искаме чувствително увеличение с 22%, за да се засили подкрепата за европейското кино и е, да е, се финансира е, културата без да се влияе на финансирането на съвместни действия. Всички подпрограми като цяло хронически не са достатъчно финансирани и ние искаме 10% увеличение по тези линии. По културните подпрограми допълнителни 3 милиона плюс 10% увеличение. По този е, начин да се подкрепят успехите, действията за индивидуалната мобилност на творците е, за следващата програма Творческа Европа. Искаме 10% увеличение плюс допълнителни 3 милиона. По 2А нова програма ново, новото предложение за творческа Европа, да се подкрепи медийния плурализъм между всички отрасли. Там нуждите са по-големи, откъдето и да било, но междувременно за бюджетните линии, които са свързани с дигиталното творчество, трябва да се борим срещу фалшивите новини чрез ограмотяване и е, пряка подкрепа за организациите, които наблюдават е, свободата на медиите и плурализма. По точка 3 повтаряме призива си за общ преглед на всички действия и да сме сигурни, че медиите отговарят на основната цел. И при следващата ММФ трябва да се потърси баланса между действията и тук искаме 4.2 милиона кредити за 2019 година, за да има работа Евронет Плюс, защото там няма достатъчни средства. Повтаряме, че при мрежите трябва да се намери дългосрочно решение през следващата ММФ Европлюс е, след 2020 година и като цяло 8,4 милиона. По точка четвърта засилване на разбирането на Европейския съюз у гражданите, на европейското гражданство. Ние ние искаме да се финансира е, Европейската гражданска инициатива. Съжаляваме, е, че законодателното предложение а, е, не отразява въздействието върху Европейската гражданска инициатива. А, трябва да се възстановят фондовете по бюджетните линии плюс 10% увеличение на цифрите за ММФ. И накрая по точка 5 по PPPS е, ние е, настояваме на пилотните проекти, подготвителните действия, е, всички иновативни инициативи, които могат да се превърнат в дългосрочни инициативи. И говорим за броя на пилотните проекти. Те са успешни има а, ново поколение от културни образователни програми. И затова съжаляваме, е, че е, при предварителната преценка комисията отнема много време и няма достатъчно време за парламента, което да се занимае с четоводните отчети. Е, коментарите на комисията в момента са субективни, за да не кажа политически, или се повлияят от е, е, предпочитанията на комисията и на нейните официални представители. Трябва да имаме предвид това за в бъдеще. Мисля, аз, аз на два-три пъти съм преживял това в процеса и трябва да се замислим по това как се провежда процеса защото е много повърхностен и некачествен като цяло. Още нещо. Аз е, неколкократно съм повтарял това. Не съм говорил с докладчетите в Сянка, но смятам, че ще се съгласим. Ще предложа изменение, за да изразя безпокойството си за основния език, е, за е, Европа на солидарността какво е правното основание и искам да разбера какви ще са окончателните решения за този корпус. Да, аз ще предложа изменение. Искам комисията да признае връзката между образованието и културните програми, да се търсят други е, начини за финансиране от други фондове, ИСФ, е Хоризонт 2020. Те проектите за култура и образование трябва да са поне 11 милиарда от 2007 до 2030. И е, мисля, че това е огромна цифра. 11 милиарда. Бях очуден, като видях такава цифра и трябва е, да видим какво е точно това. И на второ място да, председателката, ако обичате, приключвайте. Да, ще бъда кратък. Второ, е, е, европейските училища възможността да има качествено обучение на английски след Брексит, като си имат предвид паралелките за английски язик и е, е, английски като втори язик. Това е всичко. Благодаря ви. Очаквам коментарите ви. Благодаря ви много сърдечно. Сега ще дам думата първо на докладчиците в Сянка. Имайте предвид, че разполагате с не повече от две минути. Господин Стоевски. Bardzo szeroko poinformował o Благодаря. Благодаря ви за подробното обяснение за това, което решихме. Не беше лесно да вземем подобно решение, но е, за нас основният приоритет е Разъм Плюс. Тук има 20% увеличение, 10% за творческа Европа и за медиите. Е, така че тези 22% са важни за нас, 10% и за Европа за гражданите. Ние смятаме, че трябва известна промяна в подхода ни към тези бюджетни линии и по-голямо доверие в комисията във връзка с изпълнението на онова, за което сме се разбрали. Мисля, че има широк консенсус по тази точка. Искам да подчертая, че работихме в чудесно сътрудничество с докладчика. Ние е, искаме нещо, е, което проистича от скромни очаквания. Искаме е, увеличение на бюджета по пропорциите, които очертахме. Благодаря. Благодаря, Луичи Моргано. Президенте, innanzitutto voglio благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за свършената до сега работа. Мисля, че становището, което трябва да разработим, е отразено в е, измененията по бюджета, които е, одобрихме. Докладчика Гор е, ясно почерта нашите принципи. Като социалисти и демократи ние не сме удовлетворени. Мисля, че и като комисия също не сме удовлетворени. Някои колеги искаха да поискат много повече, но председателката няма превод на френски, извинете. Добре, ще повторя. Ще повторя какво казах. Искам да добавя, че нашата комисия, е, комисията по култура и образование винаги е изразявала безпокойство от бюджетните съкръщения, съобщени от новото председателство на съвета. Австрийското председателство спомена цифри. Ние, ние е, чухме какво казаха вчера, отбелязахме си го и е, мисля, че е, като е, социалисти и демократи, ние трудно се споразумяхме и е, не можем да се съгласим с тези предложения. Както колегата от Европейската народна партия правилно подчерта, е, има известно увеличение прямо онова, което европейските институции неколкократно повтаряха. Те казват, че е, е, искаме много от културата. И ние за пореден път е, също го казахме, но не можем да се съгласим с тези цифри. Хелга Трюпел. Yeah, thank you, Peter. Um, I think the big fight is on the благодаря, Питер. Мисля, че голямата битка е за многогодишната финансова рамка. Там е отразено това, което можем да направим за годишните бюджети. Социалистите е, гласуваха за, но аз гласуваха против, защото знам, че ще имаме проблеми с недостатъчното финансиране на културните програми. В момента говорим за годишен бюджет. Годишният бюджет 2019 трябва да бъде амбициозен от една страна, но е реалистичен от друга страна. Е, в дадена многогодишна финансова рамка, в новата многогодишна финансова рамка трябва да се увеличи бюджета, но не можем да искаме 50 100% увеличение. Ако го направим, това няма да бъде разумно политическо упражнение. Така, е, остава въпроса за МФФ е, трябва да видим каква е тя, но това е друг въпрос. Мисля, че за момента, за 2019 година, трябва да бъдем смели, но трябва да покажем, че знаем какво значи процедура за годишен бюджет. Затова аз подкрепям скромен подход е, да бъдем нападателни, но от друга страна да покажем, че знаем е, какво означава баланс. Е, вие говорите за Евронет Плюс. Мисля, че е много спешно да се увеличи бюджета. Това е свързано с дискусията върху европейската публична сфера. Ние не, не всички държави членки са свързани, но когато са свързани, вършат чудесна работа. Важно е за изборите до година и говорихме фейк нюс, разнообразие на медиите, разследваща журналистика. Трябва да бъдем бдителни, да ги опълномощим, за да свършат чудесна работа. Те знаят, че ще ги подкрепим и по изменението на ИСР. не съм се запознала с него, но ще се запозная трябва да бъдем амбициозни, но има политически ограничения в съвета. Общ, това ще бъде и общия ни проблем за многогодишната финансова е, е, рамка. Нека настояваме на културното разнообразие. Мадам Билт, бите. Госпожа Билт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин докладчик по увеличението на Разъм Плюс за 2019 и новата многогодишна финансова рамка, трябва да сме сигурни, че това е от полза за младите европейци най-напред. От 2016 и 2017 Еразъм Плюс се опитва да изостави сърцевината на професията си е, в духа на приобщаването, а именно приобщаване на мигранти, на етнически мълцинства, е, като се прикриват зад борбата за радикализацията. Има такъв уклон е, в спорта на програмата, например проекта CorePlay, едно проучване за Комисията култура, което наскоро е публикувано, насърчава е, спорта сред младите хора, за да се борят срещу нетърпимостта, ксенофобията и дискриминацията. Безспорно това е изпълнено с добри чувства и намерения, но смятам, че е доста отдалечена от първото предназначение на Разъм Плюс. Там се търсят отличните резултати и възможността на младите хора да бъдат наети на работа. И това ще бъде много вредно и за следващата многогодишна финансова рамка. Комисията смята, че ще утрои ползвателите при условие, че бюджетът е само два пъти по-голям. Така че лесно си представяме как ще се отрази това на младите европейци. Те остават в мълцинство. Е, в мълцинство ще бъдат тези, които ще получат помощ за мобилността. По тази точка евентуална синергия с Европейски социален фонд, например, още повече задълбочава такава тенденция will allerdings noch mal daran erinnern. Благодаря ви много сърдечно. Напомням, че Erasmus Plus не е програма за заетост. Това е програма за обучение, за образование. Gut, dann möchte ich jetzt die Kommission fragen. Аз сега ще попитам комисията дали желая да вземе думата след като присъства. Да, две минути за комисията. Благодаря, госпожо председател. Обръщам се към докладчиците и докладчиците в сянка и към всички членове на вашата комисия. Европейската комисия на 23 май изложи своето намерение от 100, от 170 е, милиарда евро за 2019. 3% увеличение спрямо 2018 година. Ние искаме да оптимизираме финансирането на личните програми, както и нови инициативи, като потърсим максимална добавена европейска стойност е, в пряка линия с приоритетите определени от председателя Юнкер. Както е, комисаря каза, комисията предлага амбициозен бюджет, като подкрепя приоритетите си – инвестиции, заетост, с млади хора, както емиграция, несигурност. По младите хора, образованието и културата Комисията си отразява предложенията на вашата комисия и ви благодари за постоянната подкрепа, която оказвате на програмите в тези области, както и за увеличенията, които предлагате. Както вие подчертахте, успеха на програмите ни осветлява и неудовлетворени искания за подкрепа е, с, слаб успех понякога. Това буди неудовлетворение у младите хора при Еразъм Плюс, както и при е, културните лица в програмата Творческа Европа или проекти, е, които не са оценени, но те не могат да бъдат подкрепени поради недостатъчно финансиране. Възможността за е, освояване на програмите понякога е, е високо и ние очакваме допълнителни средства, за да подкрепим в по-голяма степен бенефициентите. Както казахте, бюджета за 2019 година, предложен от комисията, се основава на многогодишната финансова рамка е, и е, вие казахте, че обещаните кредити са недостатъчни. Комисията трябваше да прави труден арбитраж възоснова на наличните средства в момента, както и евентуални маржове в бюджета. Но не трябва да предпоставяме решенията на бюджетния орган, който в край на краща ще бъде арбитър. Отново ви благодарим е, за предложеното увеличение на линии по програмите, но увеличение от 10% спрямо от 2018 и повече от 60% за 2014 година по първа глава. Имаме 2,5 2019 вместо 2,3 2018 и 1,5 2014 програма Еразъм Плюс ще продължи по инерция и ще продължи да инвестира в действия, които се отразяват в значителна степен на гражданите и в частност на младите хора. Председателката, ако обичате, приключвайте. В рамките на програмата Творческа Европа предложения бюджет е в духа на бюджетната перспектива. Увеличение от 4% за 2018 и 32% увеличение спрямо 2014. Благодаря. Благодаря. Мортен, накрая, още веднъж. Ще бъда кратък, госпожо председател. благодаря на всички. Имам предвид и докладчиците в Сянка и на всички останали, които участваха в дискусията. Ще се опитаме да намерим добри компромиси. На Хелга Трюпел мога да кажа, че, че става дума за един е, процес, е, който в никакъв случай не приключва през юли. Е, трябва да сме прагматици, трябва да сме реалисти и такъв е подхода, който аз предлагам. Компромисите, които ще подготвим, ще отрасят и мнението на Хелга Трюпел. И аз разчитам много на колегите, докладчици в сянка, за постигането на тези компромиси не е, желаем да е, създаваме проблеми. Напротив, ние споделяме амбицията във връзка с тези програми и желанието на всички ни да ги обезпечим финансово в рамките и на МФР. Необходими са е, общи усилия в рамките на нашата комисия, за да можем да е, наложим нашето мнение. Имаме шанс да постигнем повече. Нека да е, разчитаме най-вече на единство в нашата комисия и колкото по-единно действаме в тази посока, толкова по-големи са шансовете за успех. Благодаря много. Желая на всички нас успех при консултациите и преговорите. Благодаря много. 13 юли, напомням още веднъж, 11 часа, крайен срок за внасене на измененията. И като докладчик по цялата МФР е, мога да ви уверя, че ще бъда много амбициозна и съответно твърдо ще защитавам нашата позиция при преговорите, защото това е бъдещето в крайна сметка на всички програми. През март желаем другата година да приключим с преговорите и да приемам рамката. Естествено, Бюджета 2019 година засяга също развитието на програмите, така че ние ще работим е, и за МФР, и за бюджета. Сега преминаваме към следващата точка е, защита на лицата, съобщаващи за нарушение на правото на Съюза. Уисълблауа. Ще дам думата на нашия докладчик, е, господин Малтезе, Вчера имаше е, проблеми с е, е, самолета си, казва председателката, не неговия собствен, естествено, а самолета, с който е трябвало да лети. Така че господин Малтезе по тази причина не може да е тук. 12 юли е крайният срок за внасяне на измененията. Е, не виждам е, негов заместник, така че нищо друго не мога да кажа, освен да е, ви повторя, че докладът е на ваше разположение, проекто становището. Имаме трима докладчици, които в сянка, които са в залата. Така че започваме с господин Драгици. Две минути да, благодаря, госпожо председател. Европейския парламент, синдикатите, редица организации също призовават за защита на подаващите сигнали е, и действия от страна на комисията. Така че е, изключително важно е да се защити ефективно обществения интерес и свободата на изразяване. Това естествено е свързано с е, една сфера в нашата работа, която ние също непрекъснато подчертаваме колко е важна. Изключително важно е, е обществения и частния сектор да се имат предвид. Да се е, обърне внимание на редица действия, които е, в крайна сметка покриват множество сфери от политиките на Европейския съвет, съюз и а, случаите, е, е, е, които са разкрити в резултат на подадени сигнали, са свързани естествено и с редица рискове и неприятности за лицата, които заслужават надежна защита. Правна подкрепа, правна защита и при всички положения докладване без ограничения. Колкото по-конструктивно работим в рамките на консултациите тук с докладчиците и докладчиците в сянка, толкова по-добър резултат ще постигнем за защита на тези лица. Следващият е, докладчик в сянка Нямам какво толкова да, да добавя. Докладът е много добър балансиран. Ние действително желаем директива за защита на подаващите сигнали, защото те действат в защита на обществения интерес. И всички ние сме убедени, че трябва да се постараем за това докладът да бъде силен с силни послания подаващите сигнали е, е, изпълняват не само своята отговорност, е, е, е по отношение на обществения интерес и съответно е, защитават нашите ценности, така че и работодателите, и обществените органи трябва да ги защитат надежно. Благодаря. След госпожа Еванс, госпожа Билт, може би желая да вземе думата. Вие сте докладчик в сянка, госпожо Билт. Извинете, извинете още веднъж. Е, благодаря, госпожо председател. Подаващите сигнали е, говорят не само срещу нарушенията на правата, но и всичко, което вреди на общото благо, като например социалното благо. Те трябва да бъдат защитени не само физически, но и правно, защото правните преследвания срещу тях може да бъде повод те да бъдат преследвани реално и да не правят нови съобщения. Е, техните съобщения понякога водят до електрошок, но ви не водят до бързо развитие. Няма да посочвам примери, но меж... Е, наскорошни международни скандали го доказаха. Тоест тези лица се нуждаят от същинска защита, но аз не съм съгласна с господин Мальтезе за постепенно създаване на подаване на сигнал. Предложението на комисията изцяло се основава на френското право, т.е. сигнала да се подаде първо в предприятието, после пред обществените органи и накрая и само по изключение публично. Предложението е балансирано. Не трябва защитата на тези лица да бъде повод за клевета. И, и мисля, че е, когато няма достатъчна защита, трябва самата организация, която нарушава закона, сама да се промени, без да очаква намесата на правосъдието или на медиите. Господин Малтезе, не съм съгласна, че тези нарушения са посегателство на европейските ценности. Тези ценности са повод на тълкуване. При нарушението на закона има нарушение на закона. Това може да послужи на политически политически цели, което ние не желаем. Как да сме е, сигурни, в крайна сметка правосъдието се произнася окончателно. Закона трябва да ги защитава, макар и деянията да не са установени, стига сигнала да е подаден добронамерено. Но ние можем да политизираме тези лица, защото предполагаме, че те правят преценка на ценности. Когато обществеността реши, че всички тези лица са политизирани, мислите ли, че ще продължи да ги служа? Вместо да засилим това предложение, можем по-скоро да го отслабим. Благодаря. Сега се обръщам към комисията и питам дали комисията желая да вземе отношение. Имате думата, две минути. Благодаря, госпожо председател. Вземаме си бележка от коментарите, направени от докладчика и изказалите се тук. Чух, че някои приветстват директивата и всички подкрепят идеята за директива, други не могат да се съгласят с приложното поле и очертаните етапи. Някои смятат, че приложното поле е достатъчно е, и етапите също са правилни, така че е, продължаваме да работим по досието. Благодаря. Тъй като докладчика е, в момента не е тук, не мога да му дам думата. Напомням само, утре в 12 часа приключва срока за внасене на изменения. И след това на 24 септември ще гласуваме по измененията. А сега преминаваме към а, следващата а, а, точка, десета, размяна на мнение с комисията относно многоязичието и комуникационната политика на комисията за европейските граждани е особено важно на темата, тъй като получихме немалко сигнали от граждани които посочват, че не могат да открият на желания от тях език информация на страниците на комисията. Освен това, темата се свързва с многоязичието и комисията отговаря всъщност, както и всички европейски институции за многоязичието. Гражданите биха желали да могат да получат информация за това как могат да кандидатстват за различни програми, места за работа и така нататък. Но на страниците в интернет намират информация обикновено на няколко езика, дори най-важните документи се поместват само на английски и гражданите питат как могат да осъществяват комуникации и как могат да се възползват от тази информация, след като тя е само на определени езици. Действително има основание за раздразнение в редица сфери установяваме, че в крайна сметка езиковото многообразие не е водещия принцип в, е, по отношение на някои програми. Е, нашите сътрудници е, прегледаха всъщност програмите и инициативите, за които отговаря само нашата комисия. И установихме, че ето тук виждате копия от някои веб страници. До голяма степен установиха нашите сътрудници, че информацията е само на английски. Има някакви линкове към други текстове, но те също са само на английски до голяма степ част и формулярите, които трябва да се попълват, ако желаеш да кандидатстваш е, също е, са само на английски. Тоест, е, хората, обикновените граждани, които не разполагат с някакъв институционален или фирмен апарат зад гърба си, не биха могли е, да участват на практика в тези програми. Е, това въжи и за малките и средните предприятия. Намирам, че това е просто катастрофално. Е, ситуацията е бедствена, най-вече по отношение на програмите и инициативите в нашата сфера и затова смятам, че трябва при всички положения да се направи нещо от страна на комисията. Ние ще ви предоставим, е, е, обръщам се към комисията, е, цялата тази информация за различни програми и инициативи, която намериха нашите сътрудници в интернет ще ви предоставим информацията, за да разберете за какво става дума. Действително става дума за драстичен проблем. Госпожа Кристина Наги от Генерална дирекция Кома 5 е тук. Дебит е, Бейкър е, не е тук. Имаше непрекъснато промени в състава. Освен това, Валерия Даро е тук от е, Генерална дирекция ТС1. Може би ще ни обясните какво означава абревиатурата. Франческа Пагносин, която отговаря за привличането на различни групи по интереси и въздействието на програмите и също и е, е, представител на комисията, който в е, Генерална дирекция към отговаря именно за веб страниците. Така че е, сега ще дам думата на представителите на комисията и се надявам да получим от тях ясен отговор за това е, какви са причините за липсата на преводи в е, на езиците на Европейския съюз, така че гражданите да могат да се възползват от информацията и да използват всички шансове, които им предлага тя. Имате думата, всеки от вас може би максимално 5 минути, за да проведем, проведем след това и дискусия. Да, благодаря ви. Благодаря за въведението към темата и благодарим и за възможността да представим езиковия режим на нашите веб страници. Действително става дума за огромно предизвикателство. Трудно се решават проблемите. Още трима колеги са тук. Вие ги представихте. Те ще пояснат и тези съкръщения. Валерия Даро отговаря за планирането и за на а, а, преводите в Генерална дирекция преводи. Франческа Пагносин е, отговаря е, в рамките на Генералната дирекция за образование и култура е, и всъщност и за повечето програми и инициативи, за които вие говорите. Аз отговарям за е, веб е, страниците на Европа, е, това е кома А5 в генералната дирекция. Всъщност, е, така да се каже, става дума за едно цяло семейство от служители в, семейство, в комисията, което се занимава именно с всички тези проблеми. И така, това бе само увода на немски, а сега преминавам на английски. и Ще ми бъде трудно да продължа на немски. Нека да използвам а, и а, а, техниката. А, хубаво би било, естествено, да а, видим какви са резултатите, които сме постигнали. За миналата година повече от 140 милиона а, посещения на веб страниците на комисията. А, това е броя на лицата 140 милиона, 220 милиона са посещенията. Освен това, това е, така да се каже, вторият източник в категорията общество управление и втория източник в рамките на европейските веб страници и домени може би това е, така да се каже, и единствения контакт са много граждани с европейските институции, именно веб страниците. Ние си даваме сметка за това и работим много усърдно за подобряване на услугите, както и на техниката и езиковия режим на тези страници. Имаме много ясни насоки, с които се съобразяваме. От една страна превод на съдържанието на всички езици на Европейския съюз. В някои случаи, когато липсва превод на определен език, това естествено е много сериозна пречка за гражданите, които владеят само този език. Те не могат по този начин да намерят информацията за да се включат активно в определени програми, е, инициативи. Това е, е всъщност един много важен е, момент. И естествено, времетраеното по отношение на дадено съдържание, колко дълго то остава на веб страницата, правото на участие, в случай, че така, съдържанието е недостъпно, естествено е ограничено. Ние проучваме за какви цели всъщност е предназначена информацията и естествено разбирането на тази информация от гражданите е изключително важен въпрос, затова усилията са насочени към превода още малко информация. Ние се стараем да предоставим информацията на всички езици и също и документите, които се крият зад съответните линкове, да бъдат преведени. Така че става дума за правно съдържание, естествено, и ние много често извършваме проверка, но не можем да се похвалим с 100% резултат. Е, имаме и е, информационна страница на комисията, е, провеждаме консултации в рамките на портала за по-добро законодателство. Продължаваме да работим по насоките. Необходимо ни е естествено много активно действие, за да можем да предоставим необходимата информация и в рамките на портала за Рефит, като действаме на основата на подхода, базиран върху доказателства. Какво означава това? Имаме изследване на потребителските интереси и потребителите. Е, миналата година го е, приключихме. Повече от 107 е, души участваха с отговори на въпросите, които бяхме включили в проучването. Те са от 211 различни страни. Това, което идентифицирахме и установихме е, че трябва да правим разлика между активен, пасивен език, първи, втори език, активен или пасивен и така нататък, за да постигнем желаното взаимодействие с комисията и контакта между гражданин и комисия. Резултатите от това проучване вече са публикувани нещата, е, когато зависят от е, темата, е, са доста по-диференцирани. В някои случаи става дума за подобряване за така, одобрение до 90% при е, е, химикали, индустриални норми, стандарти, е, изследвания, иновации, но е, когато е, става дума за граждани, които търсят информация във връзка с пенсиониране или нещо друго във връзка с ежедневието и личния им живот, там задоволството намалява плюс-минус 80%, но както ви казах, в когато става дума за хора, които владеят английски и информацията е само на английски, понякога става дума а, е, действително за едно покритие на очакванията до 90%. Но инак има и много сериозни а, е, слабости и недоволство. Понякога по отношение на Франция и а, е, Германия, да кажем, задоволството се равнява на 3%. 3 до 4% това действително не е много. А, когато, да кажем, родния език не е на лице, тогава хората търсят на друг език, но в някои случаи не могат да намерят съответната информация на желания от тях език или на езика, на който търсят, защото страницата, да кажем, не е преведена ето тук посочваме една страница, която очевидно е интересна за испански граждани, но те не могат да намерят превод на испански. И така, много са предизвикателствата и по отношение на източниците, и на качеството, и ефективното използване на наличните ресурси, е, вие тук ще обсъждахте е, МФР, естествено, и е, бюджетните средства, финансирането е важен проблем, защото превода на всички езици, естествено, е въпроси на пари. Качеството и редактирането също. Digital um, era, obviously, we have to invest a lot in order ние инвестираме, за да постигнем правилните инструменти, най-вече за да се увеличи автоматизирането на превода и на публикациите. В момента само 20% от уебсайтовете на Европейската комисия са само на една платформа, т.е. тук нещата се осложняват. Развитието на цифровата комуникацията е, е допълнително ограничение, с което трябва да се справим. И така, е, сега давам думата на Франческа. Мерси, мерси, е, Кристина. Благодаря, Кристина. Аз ще бъда съвсем кратка. Тук виждате на екрана е езиковата политика за сайтовете, които се управляват от нашата генерална дирекция. Има три сайта, които са налични на всички езици, е, три на пет езика и два само на английски. Е, за Европейската седмица на спорта в сайта има линкове към национални сайтове, които разбира се са на лице на националните езици ние изцяло се придържаме към общата политика на комисията. И на практика взимаме мерки преди всичко с цел рационализация, защото знаем, чрез рационализиране на сайтовете със съдържание, не само ще окажем по-добра услуга на гражданите и на всички потребителите, но и ще облегчим работата на службите за писмен превод, защото искаме нашата услуга да бъде универсална и целта ни е, е да свалим бариерите, които езика, ез, защото езиковата бариера. Та, вие говорихте за участието в програмите. За нас това е приоритет. Искам да посоча примери. Наръчника за програмата Еразъм. Знаете, че това е, е език, това фактически е ключа към програмата. Този наръчник беше публикуван на 23 езика в цифрова версия на един и същи ден. В уебсайтовете на комисията имаме сътрудничество с национални служби, с съответните дескове в държавите членки. Те не само са длъжни да разпространяват информация на национален език, но и да окажат подкрепа на потенциалните бенефициенти от програмата, насочваме и как да участват в нея. По този начин искаме да сведем до минимум неравенствата, които могат да възникнат, ако се използват само някои езици. Та е, ние правим всичко необходимо, за да може участието да бъде пълно. Напоследък е, ние подобрихме и така. Е, Съвръщам на примерите, които вие посочихте. Страниците на сайта Plus видяхте, че е, някои части на сайта са по-структурни. Менюто, е, е, как да се движите по сайта, не са били преведени, но сега са преведени. Всички страници на сайта са на всички езици. Една страница, която е най-важната, как да кандидатстваш. Това е входа за кандидата, който иска да участва в програмата, да съдържание Тълкуването е подобрено и на всички езици е, се посочва как да се мине през входа и как да се участва в програмата. Иначе в сайта продължаваме да се придържаме към методологията, която Кристина току-що изложи. Е, ние залагаме на ефективното използване на ресурсите е, и винаги имаме предвид е, условията за потребителите на сайта. Благодаря. Много ви благодаря. Ще кажа само, че знае, че и вие управлявате ограничени ресурси. Наясно съм, но чутото не ме удовлетворява. И бих искала да кажа, че водещото за отделните програми поне трябва да присъства на всичките езици. Намирам, че това не може да се отбележи за голям успех. Но ако определен набор е, за училищата е, и където има, да речем, основния сайт на немски, но след това следващите инструменти са само на английски, това не е удовлетворително и по-скоро резултатът е, че училищата подминават, а факта, че всичко е на английски, е, че просто много от сайтовете са просто на английски, което не значи, че хората ги разбират. Така че да заключаваме от това, а, както чуваме от вас, а, а, не е е, оправдано. Сега големия ни проблем е, че точно в 10.30 трябва да приключим, защото очакваме австрийското председателство. За това ще дам думата на Салбине Ферхайен и Силвия Коста за кратко изказване. Обедена съм обаче, че ще се връщаме към темата и вие ще получите събраните съчинения, така да се каже, с нашите въпроси. А, а, а, Сабине Ферхайен, а, ще бъда просто кратка, не агресивна. съмнявам се в изнесената информация, защото таблицата за предпочитаната таблица за култура да видя немски език близо 10%, докато милиони европейци имат са носители на немския език, това едва ли е вярно. Така че търсете непредпочитан език, търсете майчини език. Не говорим просто за немския, говорим за разумни, ефективни цифри. Второ, Петра Камеревер тук ще като четем в Last Developments, че най-сетне страниците на Разъм са на 24 езика, 4 години след въвеждане на програмата, 4 години след като хората се опитват да се включат в програмата и имат проблеми с езика, точно в по-малките държи страна, е страни точно в източна Европа, е, които искаме да достигнем, които те първа трупат международен опит в проектите, мисля, че тук е, също се изискват езикови компетен... езикова компетентност. Това не е достатъчно. И като говорим за Europe Spot, само на английски. Това не е за менеджерите, това е за малките спортни клуб, клубове. Какво да правят хората, ако тази програма се предлага само на английски и така и така е сложна. Така че е, сайтовете не трябва да са на английски само, а е, на разположение искат да имат интерактивен контакт, а като за химикали и така нататък повечето търсят английски. Искам да кажа, че това, което чувам от мой избирателен район, малките и средни предприятия се оплакват, че важна насъщна информация се получава при тях само на английски, а, а когато става дума за важни неща, не всички владеят английски достатъчно добре, за да работят с тях. Така че комисията трябва доста да се постарае и за езиковия режим. Благодаря. Е, съвсем накратко. E Мисля, че този въпрос е много важен. Е, бихме искали да се развием малко по-бързо, защото програмите вече изтичат. Всичко доста закъсня. Вие сами го признахте. Мисля, че сме доста разсърдени, защото програмите, които имат много силно социално отражение, програми, е, които може ли е, е, е, френска, френската кабина иска да се включи микрофона на ораторката? Искам да задам два въпроса и да направя две предложения. Вие говорите за напредък в автоматизацията. Достатъчен ли е резултата? Има ли инвестиции? Какво ви е необходимо, за да може тази автоматизация да се използва в много по-голяма степен, когато не са необходими точни референции. После, е, за Еразъм, казахте, че нещата вече са доста добре разработени. Говорихте за спорта, но за културата и е, творческа Европа закъсняваме. Колегата Ферхайен спомена за това, това се отнася и за други езици. Ще запълните ли това закъснение? Кога? Колко средства са необходими? Парламента трябва да обсъди въпроса. Говорим ли само за ресурси или и за технологии, за организация на сайтове, които имат обща платформа? Така ще се ускори процеса. Дали при следващия програмен период можем да предвидим по-добър достъп до програмите на всички езици. Това е ли цел на комисията? Важно е да го знаем. Аз трябва да споделя подобна цел и като депутат и съзаконодател се надявам да ме уверите, че това е желание на комисията за национални агенции. Добре, вие говорите, е, че сте във връзка с агенции на различни езици, но е, кой плаща за превода? Националните агенции ли плащат? Има ли сътрудничество? Някои агенции превеждат частично, други нищо. Искам да разбера е, какво ви е сътрудничеството, защото програмите ви се основават на национални агенции. Благодаря. Имаме наистина е, още едно изказване за една минута, за да чуем отговорите. Няколко данни да ви дам. Благодаря за изчерпателната информация. Е, бях докладчик на темата за езиковото многообразие в дигиталната ера. От тази гледна точка искам да Ви кажа, че 60% от европейците не говорят английски, а в моята държава България този процент е 80, още по-голям. От тази гледна точка се надигат много популистки гласове – Крайно десните националистите, които използват точно това – да говорят на собствения език против Европейския съюз. От тази гледна точка искам да Ви питам: какви стъпки възнамерявате да предприемете за издигане на ролята на така наречените малки езици? И вторият ми въпрос е: на 13 юли в пленарна зала имахме дебат относно взаимното признаване на езиковите компетентности в Европейския съюз. Възнамерява ли Комисията да предприеме стъпки в тази насока? Благодаря. Благодаря много. Три минути за отговор. настоятелна съм, който желая да вземе думата, но ви моля, трябва да спазим времето. Ehm, mi rivolgo all'onorevole Costa per quanto riguarda la domanda sulla traduzione automatica. Ще ви отговоря е, на въпроса за автоматичния превод. Действително Европейската комисия работи много. Много служби на комисията работят за разработването на автоматичен превод на всички езици, на всички езикови комбинации. Естествено, системата се използва много в нашата генерална дирекция писмени преводи това е една основа за ускоряване на писмения превод. Е, всичко се упростява, но като си има предвид желаното качество, не само за законодателната дейност, но и изобщо за комуникацията с гражданите, на нашия сайт не можем да се лишим от човешка намеса, така че ние имаме основа от автоматичен превод, но после има редакция от писмените преводачи. Е, това е абсолютно необходимо. Е, не можем да се лишим от него. Накрая ще засилим системата, ще въведем други търсачки, е, които е, са на на основата на невроните, т.е. на изкуствения интелект. В комисията системата се прилага. Тя е на разположение и на всички национални власти. Те могат да използват тази система. Тя гарантира известна сигурност, за разлика от други търговски системи, които е, е, са в по-свободен достъп. Има напредък, но за момента не можем да се лишим от човешка намеса при писмен превод. Е, в отговор на въпроса за националните агенции, Националните агенции имат е, договорно задължение да публикуват е, на сайта си документи, както и формуляри за кандидатстване за програма Еразъм Плюс. Тоест, това е част от договора, който са сключили, от главна насока, там има много разпоредби и едно от договорните задължения на агенциите е да преведат всички текстове, свързани с програмата. Освен това, може да се кандидатства на всички езици на Европейския съюз. Вероятно, има пасивна езикова бариера, но е, агенциите и Програмите, които се управляват от е, такива изпълнителни агенции, позволяват кандидатстване на всички езици. Не знам дали отговорих на въпроса ви за творческа Европа. Това е. Мисля, че това беше всичко. Благодаря много. Съжалявам, че времето така ни притискаше. Мисля, че темата заслужава да се върнем към нея. Виждате, нетърпеливи сме и продължаваме да сме малко недоволни. Мисля, че не е достатъчно да, да има запитване на английски и е, ако можем да получа отговор на родния си език, но аз първо трябва да разбера въпроса, за да гласа дам. Така че нещата не са удовлетворителни. Настоятелно ви молим, преди всичко обърнете внимание, че програмите, които са за хората по места, е, за които не можем да очакваме да всички да знаят английски и господин Неков обърна внимание на положението в България, например, и в други държави. България не е изключение. Точно по програмите, където искаме гражданите да имат достъп до тях, там трябва да се погрижим да ги има на всички езици, защото това е, как да кажа, нашата фирма, нашата. И се надявам, че ще продължите. Зная, че се стараете да отбележите успехи, ви желая на добър час, но уверявам ви, ще ви дишаме във врата и в бъдеще и ще настояваме стъпка по стъпка, къще по къще нещата да се подобряват. Благодаря още веднъж за днешното ви посещение. И така можем да продължим по дневния ред и да продължим с точка 11. За мен е особена радост днес да приветствам австрийското председателство на съвета. Е, съвсем прясно-прясно да поздравя пред нас общо, че четирима министри всички е, работят по ресори важни за нашата комисия, докато в които теми в, Австрия са поверени на различни министерства. За това днес имаме голямата чест да кажем добре дошли дошли на четирима австрийски министри. Първо искам да кажа най-сърдечно добър дошъл на господин Хайнц Фасман, министър на образованието, госпожа министър Юлиане Богнер Штраус, която отговаря за да жените, семейството и младеща. След това във втория кръг господин Штрахе, който е вице-канцлер и министър на спорта, е, както и за публичната администрация. Ще чуем и господин Гернот Блюме, който е министър, отговарящ за европейската изкуство, култура и медии. Предвидели сме по 10 минути за всеки от министрите, след което ще имаме време за 20 на минути за въпроси и отговори, така че да проведем дебат. Господин министър Фасман, госпожо Богнер Штрау, сърдечно благодаря за днешното ви посещение. Както казах, за нас е голяма радост. Безспорно е, че австрийското председателство поема штафетата в решителен момент за европейската интеграция не само големи вътрешни предизвикателства състоят пред нас, но и сериозни международни предизвикателства. Роль и това ще бъде много важно за позицията на Европейския съюз в света. Вашето председателство има трудната задача да представите своята визия. И тук политиката на младеща и спорта, културата е, е, и науката са особено важни. Е, това са ресори, които достигат и сърцата на хората. И като председател на Комисията по култура ще се радвам да работим заедно. Мисля, че мога да го кажа и от името на цялата ни комисия и ви уверявам в нашата пълна подкрепа. Е, надявам се, вие от своя страна страна да дадете своята подкрепа в, подцентралните централните за нас теми, младеж, младеща, образованието, медийна политика и така нататък. Особено в светлината на започващия финансов дебат, но и в, по отношение на Съюза, където също имаме желание и разчитам на вашата подкрепа, но е, да бъда кратка, господин министър Фасман, имате думата за 10 минути, след което ще има време за въпроси и отговори и ще чуем госпожа Богнер Штраус. Господин Фасман, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати, госпожи и господа. Благодаря за встъпителните думи. Мисля, че много добре охарактеризирахте нещата, включително и значението на образованието като задача на националните държави, европейското общество образованието като въпрос сърдечен, но и въпрос на развитието. Да, аз наистина държа много тази, на то, да кажа това. 10 минути ще се спра на основните теми за нашето председателство. Несъмнено, това е, е, са, разбира се, преговорите за програмата Еразъм. Програмата Еразъм е, бе предложена от комисията, бе представена от комисията в бъдещото си развитие и през следващото полугодие ще водим преговори по нея. В цяло се радвам, че тази програма Еразъм набира инерция тъй като в момента образованието заема важна роля от, края, от решението на Европейския съвет в края на 2017 година. Така че наистина момента е благоприятен и трябва да го използваме. Еразъм Плюс е една от най-успешните програми, дори бих казал най-успешната програма в историята на Европейския съюз. Е, това е програма символ е, е, за обединението на европейските младежи, които чрез собствен опит опознават и различни населени места, различни университети, но и това е един вид инструмент за изграждане на европейска идентичност. Началото бе поставено преди 30 години от тогава над 9 милиона младежи са участвали в програмата Еразъм и оценките на досегашното развитие показват, че участниците в програмата Еразъм по-лесно намират работа, по-лесно намират хубава работа, е, по-добре общуват и е, така развиват един вид европейско съзнание, така че в това отношение аз съм много оптимистичен и високо мотивиран за преговорите е, програмата, е, предложението сочи, че програмата ще се разшири, ще бъде по-широко подкрепена. Все в разумни неща. Не бих казал, че е това са революционни промени, но това е по-нататъчно развитие на програмата Еразъм защото няма смисъл да премахваме нещо успешно и да създаваме нещо ново на негово място. Така че нещата са в развитие. Тук ще има три ключови дейности. Първо, насърчаване на мобилност, второ, сътрудничество между институции и трето, сътрудничество между правителства, Министерство за разработване на съответни политики и стратегии за развитие. По ключово дейност 2 2 включва интересната забележителна идея за европейски университети, за взаимодействие на институции, включително и университети, които да искат да е, излязат като една общност е, и да представят общи програми за обучение на студентите, но при по-интензив по-интензивно, отколкото до сега в университетските програми. Европейските университети в известен смисъл трябва да бъдат отговор а, на излъчването на университетите от източното крайбрежие на САЩ, но и на старите утвърдени традиционни университети в Европа. Е, с, е, ние също ще работим с европейските университети, особено с ключова дейност, едно насърчаване на мобилността, която в бъдеще ще бъде не само за студенти, но все повече за студент, е, студенти, включително и за ученици, изучаващи ам, занаяти, така че да дадем възможност интерактивното обучение, което в редица да държави, обхваща цели випуски, да стане по-привлекателно. Така че програмата разъм. тук заема централно място на нашите преговори. Надявам се всички държави членки да реагират положително с цел да напредне максимално по пътя на преговорите. Втората, втория акцент – е въпроса за признаването. Признаване не само в академичната сфера, защото там през последните години постигнахме много. Ще припомена Лисабонския процес и е, регламент ли е? Конвенция ми подсказва тук, че за е, и процеса Болония, разбира се, така че тук имаме сериозен напредък, но не но да речем зрелостни свидетелства не са толкова широко признати, а това е важно, ако искаме да напреднем, ако искаме да имаме общо европейско пространство на образование средното образование трябва да присъства тук и зрелостните свидетелства също да се включат тук, а не само студенти и дипломанти зрелостните свидетелства трябва да се признават в други страни, особено такива, които включват матура и право на следване и без големи затруднения би трябвало да се признава двустранно. На практика е, е, е известно, че все още е трудно. Който е запознат, ще се съгласи с мене. Университетите казват дали това, което са научили у дома е толкова качествено, колкото при нас и за тогава е, и се пита дали зрелостното свидетелство удостоверява наличие на знания по изискванията на университетите. Зная тези колебания на университетите и мисля, че се нуждаем от един по-сериозен задължителен инструмент за взаимно признаване. При добри примери на, такива, на такова автоматическо, автоматично признаване не липсват страните от Бенелюкс, Балтийските държави, северните, скандинавските държави дават добър пример и ми се струва, че трябва да тръгнем по този път. Разбира Разбира се, каче... въпроса за качеството, гаранция за качество е, това е от особена важност и трябва да присъства. Ще поставим и други акценти, нека хвърля на кратко. да, е, преподаване и изучаване на езици. Е, това е штафета, която поехме от българското председателство. Специално ще работим в областта на професионалното образование висшето образование, цифрова образация, образователните реформи в Европа ще бъдат тема на нашите разговор със създаване на общо европейско пространство на образованието. Госпожи и господа, виждате, имаме сериозни намерения. Благодаря ви за вашето внимание и се надявам да продължим да дебатираме по важните въпроси. Председателката, благодаря. Много се радваме да чуем, че обръщате такова внимание на програмата Еразъм, но и на другите въпроси, които поставихте. За нас те са особено важни сега ще започна с, с въпросите. Първо, координаторите. Е, Забина Ферхайнен. Е, Благодаря, господин Фасман. Е, споменахте е, програмата Еразмус, която ще бъде подсилена от комисията, но в крайна сметка това ще е, така да се каже, едно насърчаване само за последните 2-3 години. А, а ние. А, а, Започнахме в рамките на този период, на настоящия период, е, с е, доста по-малко, но с амбициозни стъпки е, при всички положения при увеличаване на средствата. Така че максималното увеличаване на, с, с 20% за цялата програма Еразъм на практика не означава значително подобрение. Ние имаме определени искания, поставени през последните години, но очевидно те не са зачетени. Освен това, има и един нов елемент Discovery Unit, в програмата Еразъм. Съгласни ли сте с нашето виждане, че трябва не само да се отвоят средствата, но много повече да се увеличат средствата по програмата Еразъм, защото ако има успешна програма, това е действително еразъм в рамките на Европейския съюз и би трябвало да продължим по същия начин с отделянето на повече средства, както и през последните години а също и по отношение на Леонардо Комениус, които сега са обединени. Освен това, Юронет, всичко това естествено помага много за мобилността, за обмена в рамките на висшето образование и ние се надяваме, че можем да направим много повече през тази и следващите години. Не само за да е, е, обучим и да дадем възможност за събиране на повече опит на студентите, но и на всички от тези, които са все още в рамките на средното образование. Има немалко гласове против увеличаването на средствата за следващата МФР, но очевидно трябва да направим много повече, за да проявят и те разбиране. Нуждаем се от повече средства за тази програма. И така, господин министр, веднага ви давам думата. Да, госпожо Ферхайн, абсолютно съгласен съм с вас, че е, значението на Еразъм е огромно. 20%. Не знае какво точно имахте предвид, но наистина не проявявам разбиране към тази цифра. Аз бях заместник ректор на един немалък университет в Виена и никога не се е налагало през последните години да а, отхвърляме молби на студенти. А, къде са 100%, когато говорите за 20%? Все пак ще трябва да ми обясните как стоят нещата. И освен това, номиналното увеличение от 15 милиарда на 30 милиарда, според мен е много съществено а вие казвате, че това е, не е, е много е, задоволително. Може би не ми достигат математически познания. А това, че трябва да се прояви малко повече разбиране към необходимостта от тази програма и от, от заделянето на повече средства, това е нещо, което действително трябва да е на лице. Но в момента не разбирам точно до какво се отнасят тези 20%. Искаме да обхванем повече студенти, повече ученици в програмата. И като че ли точно при студентите се стига все пак до е, едно определено ниво на засищане. Естествено, увеличаването на средствата е, никога не е излишно, но въпросът е къде в рамките на е, програмите за обучение е, има също развитие, така че мобилността да води до истинско обогатяване и придобиване на повече знания. Може би трябва да поясна, казва председателката. Говорим за отхвърлени проекти, Имаме е, предвид програмата Комениус, където ставаше дума за партньорство между училища, но също и за частта, е, която се отнася до младежите, е, където също се отхвърлят проекти Отвояването на средствата, казваме ние, не е достатъчно, защото 2020 година е последната година от сегашната МФР. И е, имахме едно финансиране, което, така да се каже, е, като тенденция е, водеше до увеличение на средствата 24 милиарда. И сега се добавят ни 6 милиарда, които обаче не са, така да се каже, намалени с процента на инфлацията. Да, действително остава дума за увеличение, но не е това увеличение, от което ние се нуждаем, за да можем да поддържаме успеха на тази програма. Силвия Коста, две минути най-много. Господин министър, вашия опит като заместник ректор. Да, да, ще чакам да се сложите слушалките. Предпочитам да говоря на италиански. Казах, че опита ви като заместник ректор безспорно прави от вас чудесен партньор за разговор с нас. Това е основен въпрос, който занимава Европейския съюз. Ако няма нова система на образование, ще изчезне европейския проект, културата, образованието и инвестициите в научните изследвания. Това е сърцевината на Европейския съюз. Това е нашето е, убеждение. Вие посочихте тези точки във вашите приоритети, но искам да ви задам точен въпрос. В Европейския съюз се променя ритъма на образованието. Надявам се вие решително е, да се съобразите с този ритъм. Имам предвид е, решението, което вие споменахте, а именно европейска зона на образованието. И не само в висшето образование, а и в средното образование и в образованието като цяло. Надяваме се, че въпросите, на които сте спряхте, ще бъдат обект на силна подкрепа по време на вашето председателство. Говорите за взаимно признаване на дипломи. Говорите за агенция. Какво имате предвид точно? Може би трябва да има агенция, но все пак признаването трябва да бъде автоматично. Освен това, е, по време на вашето председателство ще се проведат е, важни преговори по образователните програми. За нас Еразъм е магическа формула, която покрива различна действителност. Е, трябва да има информация за социалните системи, за образователните системи, за политиката към младеща като цяло. Да, в заключение искам да кажа, че се надяваме Еразъм да получи нов тласък, надяваме се австрийското председателство да ни съдейства и най-вече да се даде възможност на младите хора, които разполагат с малко финансови средства, да получат достъп до тази система е, чрез Европейска студентска карта, е, както и с партньорства между училища, граждански сдружения, е, и засилване на ключови действия в областта на партньорството и защо да се засили общата европейска политика в областта на образованието. Тоест, ние искаме тройно увеличение на бюджета на Еразъм. С широко мнозинство парламента поиска това. Е, Frage. Благодаря, госпожо Коста, за въпросите. Надявам се, че правилно съм разбрал всичко, което казахте. От една страна, опростяване на еразъм, така че програмата да бъде по-достъпна за е, повече млади хора и студенти и ученици. Е, сега не говорим за финансиране, говорим за упростяване на програмата. Да, действително Еразмус е доста сложна, комплексна програма. Има, така да се каже, някакви споразумения за учене, learning agreements, които се сключват. Е, е, после пък е, трябва да се сключат с съответните образователни заведения в моята страна и така нататък. Има много документи. Не е лесно, действително, да се преборят говориш за място по Ерасъм. Но вие сте европейски депутати, но се връщате и в държавите си. Университетите трябва обаче да създадат съответните програми за обучение, които да са в съответствие с изискванията на Еразъм. Това е дори много по-важно, отколкото дали ще получите още е, 55 е, или 100 или не знам колко милиона евро. Е, повярвайте ми, е, моментът е много съществен. И още нещо. Вие говорихте за при, признаването. Взаимното признаване е много важна предпоставка за общото европейско образователно пространство, към което се стремим всички ние, надявам се. Да, е, аз е, заявих е, нещо във връзка с агенция. Може би не съм се изразил точно. Имам предвид не нова институция, а една процедура за признаване, която да функционира много добре, най-вече по отношение на дипломите за завършено средно образование. И Естествено, тези зрелостни удостоверения трябва да са много добри по качество, да са амбициозни така че в рамките на а, общото образование хората да излизат с достатъчно познания и умения, а, а, които да им позволяват след това и да продължават образованието си по този начин, действително с взаимното признаване на дипломите ще постигне много. Вие споменахте и нещо е, друго, Erasmus Mundus. Е, е, да, е, това е нещо, за което и за мен е особено важно. Е, Еразъм трябва да е не само приобщаващ, не само интензивен е, по своя характер трябва в крайна сметка да си дадем сметка, че програмата Еразъм не спира на границите, не само на държавите членки, но и на Европейския съюз. Той отваря врата към трети държави и се надявам, че така ще продължим. Благодаря, сега имаме е, а, проблем. Седем души са заявили желание да зададат е, въпроси, а имаме само една минутка а, е, за тази част от нашата дискусия. И затова моля всички, които са заявили желание да вземат думата, да, попит, да се попитат не могат ли да зададат този въпрос и към госпожа Богнер Штраус или към някой от другите двама министри, които също очакваме, защото няма да се справим с времето. Хелга Трюпел. Съвсем накратко, госпожо председател, само един съществен въпрос, макар че имах и други въпроси. моя въпрос отнася до бюджета и МФР. И така, многогодишната финансова рамка и бюджета за Еразъм. Вие казахте, че качеството е много важно и доброто сътрудничество също, е, естествено, но в съвета вие ще трябва да се борите за увеличаване на бюджета за образователните програми, в това число и разъм. И а, а, Сабина Верхоен вече говори за това, че в началото имахме много повече а, финансово обезпечение и през последните години ние се опитахме, така да се каже, да го подкрепим и засилим. Но колкото е възможно повече хора би трябвало да има в Европа. Е, хора, които са добре обучени, добре образовани, е, защото в противен случай как ще постигнем целите си по отношение на цифровизацията? Е, Еразъм Плюс е действително е, абсолютно необходима програма. Австрийското председателство и австрийското правителство трябва да осъзнае това, защото в противен случай няма да постигнете целите си, които си, цели, които си поставите като председателство и като правителство. Става дума за е, предимства, които се предлагат на цяла Европа чрез младите хора. Много моля, не се съмнявайте, че не осъзнавам значението и важността на тези въпроси. Естествено, че Финансовите въпроси обаче ще се е, разглеждат в рамките на е, други ресори, така че може би ще трябва там да е, проявите тази настойчивост, когато говорите за увеличение на средствата. Да, благодаря, господин министър. Може би ще трябва всеки от нас да се опита да поговори с финансовите министри от, своите, от неговата държава. Следващият Мари Терес Барбат. Австрийското председателство проявява интерес към образованието. Благодаря ви за това, че се спирате на Еразъм. Аз съм един от докладчиците в Сянка. Няма да повтарям това, което казаха колегите. Искам да се спра основно върху научните изследвания в университетите. Има много кандидати в Европейския съюз, но понякога, е, когато искат да е, се възползват от еразъм, трудно е, намират съответната програма. Така че понякога е трудно, особено за научните изследвания, които да се възползват от еразъм. Благодаря, господин министър. Имате думата. Вие казахте, че е, кандидат-студентите не намират, е, така да се каже, е, съответната специалност или желаната специалност в много университети. Имам е, обаче емпиричен опит е, в това отношение и не споделям вашето мнение. Е, тъй като именно хората, за които вие говорите, които биха желали да се образоват в сферата на природните е, науки, е, проявяват желание за мобилност и могат да намерят мястото си понякога дори хората с точни е, и природни науки е, имат повече шансове при мобилността, отколкото тези, които имат, е, които са в хуманитарната сфера. Благодаря, дами и господа министри. Поздравявам ви за забележителното и забелязано начало на председателството на съвета. Въпросът ми е за Еразъм Плюс. Мястото на Обедненото кралство очевидно е гарантирано в програмата до 2020 година. Предложението на комисията от сряда 30 май явно отваря нови възможности за участие на трети страни, но ако спазват определени условия, особено във връзка с финансирането финансовия баланс и правото на взимане на решения. Текстът все още се обсъжда, но какво ще направите вие, за да може обедненото кралство да остане в Еразъм Плюс? Напомням ви, че много европейски студенти учат там, така че ако обедненото кралство напусне програмата, щетата ще бъде огромна. На второ място, новата възможност за участие на трети страни. Обсъждали се в момента за други държави и ако да, за кои? Vielen herzlichen Dank. Благодаря. Госпожо Билер, съгласен съм с вас. Действително, в рамките на програмата Еразмус Великобритания е много предпочитана страна. Имаме пътна карта. Първо ще се водят преговори за излизане на страната от Европейския съюз, Брексит, а след това вече ще продължим както с договарянето на взаимоотношенията. Обединеното кралство е не само една страна, която се предпочита от студентите, но и от <laughs> много други хора за посещение, но тя предлага и чудесно и много качествено висше образование аз със сигурност като министр на образованието, изследванията и науката е, ще продължа да пледирам за поддържане на тесни взаимоотношения с Обединеното кралство. Е, благодаря. Давам думата на господин Звер, който е нашия докладчик по темата Еразъм. Господин министр, е, хвала благодаря, господин министр, за направеното изложение. Е, дами и господа министри, благодаря за това, че излагате приоритетите на вашето председателство. Аз съм съсед на вашата страна, аз съм депутат от Словения и ви благодаря за това, че поставяте Еразъм Плюс сред основните приоритети на вашето председателство. Вие подкрепихте реформата на процеса от Болония, както и е, пространство за висшето образование в Европейския съюз. Дълбоко ме удовлетворява факта, че вие настоявате и на професионалното обучение, настоявате на унифицирани стандарти при професионалното обучение. Виждам, че вие сте много компетентен в тази област. Сигурен съм, че австрийското председателство ще постигне значителни резултати в тази област. Нямаме много време. Ще ви задам само един въпрос. Подкрепяте ли предложението на комисията да промени заглавието от Еразъм Плюс на Еразъм? Herr благодаря много, господин Звер, за изразената, за изразеното задоволство от ваши, нашите амбиции. Конкретният ви въпрос за Еразъм плюс и, е, връщане към Еразъм абсу... аз по този въпрос съм абсолютно безпристрасен. Единственото, което е важно е еразум. Еразъм да се запази името, защото това е вече почти запазена търговска марка. Дали ще е плюс, минус или нищо след това, е, както, както кажете, както решите. За мен това е без особено значение. Не чуваме репликите от залата. Ако може, да, дадат ли повече пари, съгласяваме се на всякакво име. Така, сега имам още пет заявки за изказване. А все пак трябва да изслушаме госпожа Богнер Штраус. Предлагам тук да прекъснем и след това да видим дали можем да дадем отговор на допълнителните въпроси. Евентуално ми, двамата министри могат да се допълнят евентуално от своята компетентност. Госпожа Богнер Штраус, имате думата за 10 минути. Благодаря много, госпожо председател на комисията. Бих казала, ще говоря по-бързо, но мисля, че преводачите няма да ми се зарадват особено. Зато и ще уважаеми госпожи и господа евродепутати, позволете да ви представя приоритетите на австрийското председателство в областта политики за младеща. За мен е важно да, да, да чуем младежите. Те са нашето настояще и бъдеще и трябва да дадем възможно най-добра рамка на младежите. Наистина най-доброто, което можем да им предложим те трябва да могат да развият своята личност. Личност такава, че като зрели хора да могат да постигнат е, големи неща в нашето общество, да могат да поемат е, водеща роля в бъдещето на нашето общество. Съгласно Евробарометър, с, с, про, и проучване, проведено между европейци на, 15, на възраст 15 до 30 години. Всички казват приоритет номер едно е образование и компетентност. Много е радостно да го чуем и мисля, че Еразъм е невероятно успешна програма, както каза колегата Фасман, почти запазена марка. Еразъм е това, кой, което с това е Европа за начинаещи, за младежите. Това е първото им запознанство с Европейския съюз, със съзнанието, че ние сме едно цяло. Много от тези младежи участват в доброволчески инициативи. Това 6 е, от 10 младежи са участвали в различни доброволчески инициативи, отново според проучването. Това означава, че младежки, младежите в Европа се отнасят ангажирано и отговорно. Доброволческият труд след младите има дълга европейска традиция и в момента имаме е, съответна служба и кор, Европейския корпус, огромно достояние, където младежите ам, се учат на толерантност, разбират какво значи общност. Те излизат по-силни от тази програма, защото са помогнали на хората. Доброволчески труд за интеграция, това е невероятен опит за младите хора и наистина им дава сили за това. Разбира се, съм много радостна, че в момента до 2020 година са предоставени 375 милиона евро евро, а за периода 20 а, 2021-2027 година милиард и 260 милиона и над 300 хиляди млади хора ще бъдат в състояние да се възползват от тази е, програма. Настоящата програма Erasmus Plus приключва края на 20-та година. Колегата Фасман го спомена много подробно вече. Е, разбира се, тази програма е изключително важна и толкова по-важно е за нас да предложим тази програма на повече млади хора, толкова с по-добре. За младежката мобилност мога да кажа, че 20 до 30% от подадените заявки могат да получат нашата подкрепа. ако има възможност за повече, това разбира се не е никак лошо, но аз си мисля, че както при всички проекти и тук трябва да бъде известно предизвикателство за младите хора по-отделно или групово да успеят да се включат в някакъв проект. Затова ми се струва, е, че трябва да заложим известна летва, така че това да стимулира младежите да се включат в програмата. от друга страна, обаче трябва ясно да кажем, и това прозвуча тук, че програмата трябва да бъде по небюрократична и не с толкова трудно преодолими пречки, особено в младежката част. Особено е, е важно да можем да достигнем до широк кръг младежи, за да приобщим и онези от тях, които и нямат особен достъп до образование. За това са необходими и улеснения при подаването на заявки и кандидатстване. Еразъм Плюс в момента предлага 3 милиарда и 100 милиона за младежка, младежкия сектор, едни не, добри пари за младежите, за да могат те да се развиват. Тук говорим общо за 30 милиарда евро като цялостни средства, но както вече казах, винаги може да има нещо повече, както казваме в Австрия, но и младежите трябва да осъзнаят, че е предизвикателство да кандидатстват за тези програми е, и разбира се да можем да запазим известна рамка. Третия проект – Младежката стратегия. Нуждаем се от нова Европейска стратегия за младеща. Има предложение на Европейската комисия – и чрез консолидация на младежите. Вклюш... Събрахме 50 000 младежи в София и там бяха формулирани 11 младежки цели и те включват всички желания на нашите млади хора. И все пак моето желание да бъдем по-конкретни, младежите и времето е, това е време на огромни промени. Нещата се променят изключително бързо и за това трябва да бъдем активни. Младежите го разбират прекрасно. Благодарна съм за техните 11 цели и ще се опитаме да ги отразим в максимална степен в новата стратегия за младеща. В качеството си на член на председателството на съвета с, е, ще форсира младежката политика на Европейския съюз. Вие сте важен партньор за нас и е, държа да го подчертая пред вас. Разбира се, междуинституционалният диалог ще бъде обект на моето внимание. Да чуем по-добре младите. Младежите са нашето бъдеще. Надявам се, че по този въпрос сте съгласни с мен. Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря, че спестихте и време. Сега ще продължа с колегите, които бяха поискали думата в предишния кръг и ще ги питам и имате ли въпроси, имат ли въпроси към госпожа министра. Госпожа Бошкор. Благодаря много госпожо министър, за направената презентация. Радвам се да чуя, че има много от общи теми за нас. Програмата Разъм Плюс, е, както и езиковото обучение както и въпроса за признаване на документи и свидетелства. Е, това са теми, които често обсъждаме. Накратко искам да кажа, Съвсем неотдавна имаше доклад за модернизация на образованието и препоръчвам ви този доклад на председателството. Тук имаме важни, в доклада се съдържат важни приоритети относно възможни подобрения на образованието в Европейския съюз. Мисля, освен това, че доклада надхвърля тези е, области и за другите областта на образованието. Не става дума само за е, учебното образование. Образованието от най-ранна възраст е важно. Какъв достъп имате до образование? Колкото по-рано, толкова по-вероятно големи са шансовете да се обучават по-дълго и това им дава по-сериозни шансове в, в трудовия им живот и в професионалния им живот. Политиката е компетентност на държавите членки, но ние искаме държавите членки да направят максимални инвестиции в образованието, започвайки от най-ранна детска възраст. И накрая го стара дума за интеграция и деца в неравностойно положение, включително и географско. Надявам се те също да получат внимание. Благодаря. А, мисля, че е, с удоволствие ще запомните това. А, господин Димиш. А, господин Самит, извинявам се, казва председателката. Благодаря. Бе много интересно да чуя думите ви, господа министри, и особено това, което казахте за младите като настояще и бъдеще. Защото мнозина говорят за младежите като наше бъдеще, а забравят, че са и наше настояще. Това се отнася и за Европейския съюз. Искам да кажа нещо по повод Еразъм. То прозвуча и във вашето изказване нова инициатива, насочена към младите хора. Това е Discovery е, Европейския съюз. Смятате ли, че разработването на една постоянна програма, вече не като експеримент, защото за сега резултатите са много добри, е, има ли такива шансове? А като финансиране това трябва да бъде третирано като отделна програма от е, Еразъм, което ще освободи средства за Еразъм. Друг важен отрасъл са, разбира се, доброволният труд и мисля, че трябва да помислим как да насърчим по-широко участие на младите хора в доброволчески дейности, НПО, чрез Корпуса за солидарност и други системи. И накрая Приветствам казаното от вас за младите хора, които не са организирани в студентска, младежка или друга организация, но те съществуват и това е мнозинството. Въпросът е как да стигнем до тях, как да общуваме с тях трябва да отчетем и новите възможности за общуване. Това ще бъде много важно. От друга страна, повечето млади хора са някакси маргинализирани поради това, че не ги достигаме с нашите средства за комуникация. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Имате думата. Микрофон за оратора. Да, благодаря за вашите коментари и въпроси. Що се отнася до Discover S, е, 700 е, милиона евро от 2021 до 2027 година са предвидени Интерейл е, билета е, е нещо, което е, повдига много въпроси. Много хора се питат е, каква е връзката с ученето и образованието. Но много хора, много млади хора се възползваха от този билет и аз самата съм пътувала много. Не съм забравила времето, когато бях студентка. Стотици хиляди са тези е, които се интересуват, 100 е, 000 действително получиха този е, билет Интерейл и 700 милиона евро са предложени като бюджет, който да се запази Що се отнася до Европейския корпус за солидарност, да, това е много важна инициатива. Млади хора, които имат желание на доброволна основа да помагат. Можем само да подпомогнем и да подкрепим една такава инициатива. Това за нас е висок приоритет в рамките на законодателните досиета. Е, има е, немалко милиарди, които са предвидени и действително е, част от тях са предвидени е, и за младите хора. Това според мен ще даде възможност на много млади хора да участват в действията във връзка с Корпуса за солидарност. Това е, е доста е, амбициозна задача. Действително, младите хора е, трябва много да се напрегнат, за да работят добре в рамките на този корпус за солидарност и ние подкрепяме техното желание. Трябва да използваме и всички възможности в рамките на консолидацията на младите хора за да ги изслушваме. Аз ви казах, че в София събрахме 50 000 млади хора, които ни дадоха своите идеи, споделиха с нас своите виждания. Това бе много полезно. Навсякъде социалните медии не са на лице. За съжаление, имаме бели петна все още на картата на Европа и затова продължаваме в тази посока. Благодаря ви. Момчил Неков но моля, колкото е възможно по-кратко. Радвам, че имам възможността да, да комуникираме за младежките политики. Това, което обаче не чух във вашето експозе, беше за а, младежката а, безработица. Знаете, че това е един основен проблем, който успяхме да го преодолеем в основни граници, но той все още стои. Тук, ако говорим в светлината на групата НИИЦ тези, които нито учат, нито работят, нито се обучават. От тази гледна точка смятате ли в многогодишната финансова рамка да настоявате за повече средства в инициативата за младежка заетост, за да може да се предложат повече възможности за по младежката гаранция и по този начин да избегнем възможността младите хора да бъдат социално изключени или да попаднат в бедност, защото, както знаем и както се говори, това може да е първото поколение, което да живее по-бедно от техните родители. Благодаря. Да, благодаря господин Неков за въпроса. Ще се върна на темата безработица сред младите хора. Да, това е, е проблем, който засяга всички нас в Европа. Някои е, е, са по-силно засегнати, други по-малко. Ние в Австрия сме все пак в една благоприятна е, е, ситуация. Повече, по-малко от 1% безработните млади хора при нас. Има при всички положения в рамките на младежката гаранция е, бюджет е, за стажове, за. Е, временна заетост. Да, добре, но става дума за най-малко 3 месеца заетост или стаж. Добре, това е нещо, което не може много да ни се радва. И също времено има и много хора, които не могат да се възползват е, в истинския смисъл на думата. Става дума за е, работни места или за стажове, които са много ниско платени. Така че е, в този смисъл ви казвам, че от една страна се радвам, от друг страна ми е тъжно. Има много желания, изразени от държавите членки в това отношение, особено от страните, в които има висока безработица сред младежите, но също времено при очевидно така не е много привлекателните условия, които се предлагат по линия на младежката гаранция, ще допълваме нещата с цифрово образование, с, сферата на, в сферата на цифровизацията, така че да допълваме нещата. Михайла, благодаря, госпожо председател. Ще говоря на чешки. Ще поставя някои въпроси на госпожа министъра. Благодаря ви за вашето изказване във връзка с темата младеж и инициативи и програми за младежите. Корпуса за солидарност е темата, по която ще говоря. Хубаво би било съвета да подкрепи усилията на парламента. Ние тук в комисията вече сме гласували съответното ния доклад и подкрепяме Европейския корпус за солидарност. Имаме добър опит до сега и се надяваме, че и през следващия легислатурен период е, депутатите ще подкрепят е, корпуса. Хубаво би било по време на австрийското е, председателство да подкрепите тази инициатива в рамките на съвета, така че не само да запазим Европейския корпус за солидарност, но и да продължим развитието му. А към вас, господин министър Фасман, ще е, се обърна със следния въпрос, тъй като вие отговаряте за образование, изследвания, наука. Именно темата, по която вие доста говорихте, признаване на дипломите и автоматично признаване на дипломите все пак има известна разлика, когато става дума за дипломи за висше образование. В някои случаи нещата не са така добре структурирани и нямаме подходяща структура. Какви са възможностите за подобрение? Благодаря, госпожа министър. И вас моля за кратък отговор. Да, благодаря за въпроса. Благодаря на Европейския парламент за това, че тук нещата вървят добре е, и е, естествено е, хубаво би било по време на преговорите да след като на 21 юни се постигна съгласие между трите институции, да продължим амбициозно. Младежка безработност, господин Неков исках да ви кажа нещо по този въпрос, но госпожа председателката не ни дава достатъчно време и ни възпира в някои случаи. Да, вие говорихте за признаване на дипломите и за качеството, което трябва да е задължително. Естествено, на една база, на едно ниво трябва да бъде това качество. В рамките на е, така, общото образование и е, е, е или специализирано образование след общо е, общообразователните обучения няма такава единна структура, така че ще работим по този въпрос. Министрите, другите двама министри на австрийското председателство вече чакат пред вратата и е, няма да можем е, да ги оставим дълго пред вратата. Е, три е, души е, са се записали за изказване. Много кратки въпроси, моля. Да, госпожо министър, два бързи туита, за да уважа вашето искане. Аз признавам, високо оценявам вашите приоритети. Признаване на дипломи, е, европейски университети. При следващите 6 месеца може да се каже, че комуникацията в Европа може да се промени спрямо последните три години. Друг разговор е, за признаване на дипломи, е, за професионална квалификация. Вие това, което, всичко, което казахте е ясно. Ние можем да помогнем на Европейския съюз. Е, трябва да има ускорение. Надявам се, че не греша много е важно да ускорим нещата, ако искаме да изграждаме Европейски съюз. Благодаря. Господин Звер оттегли запитването. Силвия Коста, на минута. Да, съвсем набързо, без коментари. Видях във вашите приоритети нещо, което живо ме интересува, а именно, че направите заключения за ролята на труда сред младите мигранти, възоснова на заключение на работната група, която е в комисията. Въпросът ме интересува живо. Е, на второ място, вие трябва отблизо да следите новата програма, която колежката спомена. Говорим обаче и за плана за действие за 2019-2020, новата стратегия за младите хора. Ще можете ли да постигнете резултати през това 6 месечи? Благодаря много, госпожо министър. Е, още едно изказване, Хелга Трупил, и ще обобщим. Да се върна към въпроса за младежите в неравностойно положение. В големите градове, но особено в селските райони, е, те имат проблеми. За да им дадем шанс, трябва да имаме нарочна политика, както Европейския корпус за солидарност. Е, какво планира австрийското председателство в тази посока? Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожо министър, Имате думата. Ще се опитам да бъда много кратка. Госпожо Коста, за, за решенията на съвета, отговорът е да. За младежката стратегия Отговорът е също да. Що се отнася до следващите 6 месеца, предвиждаме неформален съвет за младеща в Виена през септември за среща на младежите с министрите, но с евродепутати, с представители на НПО. За младежката стратегия предвиждаме 9 годишен срок, но за да отразим динамиката на времето, ще имаме, как да кажа, модули от по 3 години, е, един вид пакети. Председателката, благодаря. Е, нещо да добавите, е, господин Сумаджоти, е, поставихте, поискахте дискусия за превзаимното признаване на свидетелствата и дипломите от университет. Всички обичаме разпалени дискусии, в съвета ще се заемем, госпожа Трипел. Въпросът е много сериозен и отново трябва да, да тръгна отдалече, за да ви кажа, кажа какво може да се направи. Само за образованието бих казал една от мерките дуалното образование, както в Австрия, Швейцария и Германия. Е, и други държави проявяват интерес, защото това теоретично и практическо образование в този смисъл дуално е, предава възможност за поетапно освояване на професия за, за младежите в неравностойно положение. Това до сега показва успех. Е, ние специално сме извели в приоритет въпроса за професионалното образование, защото това е много добро средство за борба с младежката безработица. Председателката, благодаря. Чухте колко много въпроси има и колко охотно дискутират колегите. Това са теми, които са много важни за нас. За това ви благодаря, че останахте и малко по-дълго от първоначално предвиденото. За жалост, е, вашите колеги вече са пред вратата а, е, и се налага да прекъснем, но мисля, че през следващите 6 месеца ще продължим да си говорим и още веднъж благодаря най-сърдечно за вашето посещение и преди всичко ви желая голям успех за председателството ви на съвета на Европейския съюз. Благодаря. И така, драги колеги, продължаваме с последната част от сутрешното ни заседание за днес. За мен е особена радост да кажа добър ден след много успешен дебат с вашите колеги господин Фасман и госпожа Богнар Штраус, което отне малко повече време, но това означава, че темата образование и младеж е особено важна за нашата комисия, но в никакъв случай не значи, че култура, медии и спорт е по-маловажна по тема за нас. Затова се радвам да кажа е, добър ден на господин вице-канцлерът Хайнс Кристиан Штрахе, който отговаря и за спорта, както и господин Гернот Блюмер, министър на култура на културата, изкуството и медиите в Европейския съюз. Оговорихме се да ви дадем, дадем по 10 минути за встъпително изказване. Ще разделим нещата. Господин Блюмер, първо ще чуем вас 10 минути, после ще имаме въпроси и отговори. Не се притеснявайте ние сме е, общо взето пъргави и гъвкави ще успеем. А, и освен това, дебатът винаги прави нещата по-вълнуващи и по-интересни. Господин Блюме, имате думата а, и добре дошли. Благодаря, госпожо председател, господин вице уважаеми госпожи и господа. Първо, сърдечна благодарност за отправената покана. Е, искам да кажа, че не съм нов тук. Е, два пъти съм бил стажан тук, така че в известен смисъл се връщам вкъщи, което за мен е голяма чест да застана пред вас в истинската своя функция. В началото да ви кажа няколко думи за принципната рамка на нашето председателство. За трети път Австрия от 89-та година поема председателството. Последния път беше 2006. Разбира се, изправени сме пред сериозни предизвикателства, както знаете от една страна всичко, всичко свързано с миграцията, Брексит и други вълнуващи теми. За това дълго мислихме какво, какъв девиз да измислим на австрийското председателство и решихме Европа, която пази. Е, пази от е, незаконна иммиграция, но и за защита на нашето благосъстояние, единния пазар и опазване на стабилността в съседството, е, за да решим дали да изнасяме стабилност или да внасяме нестабилност, особено визирам страните в Западните Балкани и Източна Европа. Важен аспект за нашето председателство е и идеята за субсидиарността изключително важен въпрос. Всеки е по принцип за, но когато е, стане дума конкретно да си изясним кой какво разбира, да, е, мненията се разделят. Радвам се, че Франц Тимерман с неговата работна група внася сериозна яснота и ние смятаме в рамките на нашето председателство да проведем конференция по тази тема в Австрия. Е, в най- общо за нашите приоритети с заключенията на Европейския съвет беше приета нова посока на дебата за миграция в, Евро... в Европейския съюз. Смятаме да претворим това в дела по време на нашето председателство, най-вече на 20 септември в Залцбург, по време на неформалната среща на държавните и правителствени ръководители. По отношение на конкурентоспособността, на първо място е цифровата економика как могат европейски фирми да бъдат по-конкурентоспособни в цифровата епоха, е, да се преборят с, е, не само с, гиг, с гигантите, т.е. равни шансове и равни възможности. Това е тема, по която и трите институции общо взето са съгласни относно посоката на движение. Перспективите на за Западните Балкани и източни на Европа. Радвам се, че съвета по общи въпроси постигна компромис преди няколко седмици с ясна перспектива за държавите от Западните Балкани в бъдеще. Е, вложените там усилия, например спора за името на бившата Югославска република Македония. Решаването на този спор бе постижение и то заслужава да му се удаде отдаде дължимото. И така, предизвикателства, които са важни, разбира се въпроса за Брексита. Тази седмица за първи път чухме какво мисли Великобритания за своята линия. Това е добре за преговорите, но предизвикателството си остава предизвикателство. И друго, друг въпрос пред нас ще бъде въпроса как ще напреднем по преговорите за МФР благодаря, госпожо председател, за възможността да очертая общите приоритети на председателството, но сега, разбира се, ще се спра на темите от областта култура. На 27 ноември ще има съвет на министрите на културата и ще обсъди четири основни теми от една страна на акцент върху бъдещето на културата, творческата, е, творческата индустрия и е, условията за работа в цифровото, цифровата епоха. Въпроса е за европейската идентичност и запазване на различните идентичности. Ако фирмите, които го правят, искат и да спечелят пари, да не отиват всичките пари в САЩ, например. И когато се постигне равен шанс, е, имаме такава възможност. Сега не е така. На второ място, новата преговори програма за творческа Европа 21-27 година. Това ще, тя ще бъде обсъдена на ниво съвет. Е, третия момент е многогодишния е, план, работен план за култура след 2020 година, година е, с аз, акцент върху Европейската културна програма и разбира се, го, говор, ние сме в годината на Европейското културно наследство 2018 и как ще продължим. Имаме и чудесна съпътстваща културна програма е, като мост между традиция и иновации не само в Брюксел, можете да чуете в метрото на Брюксел. Австрийска музика от традиционни народни ритми до съвсем модерни изпълнения на фалко и така нататък. Така че можете да влезете в пряк достъп с австрийската култура. Имаме още една изложба Art for Europe. Тази тук в парламента ще имам честа да я открия днес. За цифровата економика, медиите и културата в цифровата ера ще проведем дебат за медийния и творчески сектор. В основният въпрос е как, как, какво ще правим в бъдеще с онлайн платформите. Споменах вече, че това ще е един от най-важните аспекти, за да мож, да бъде възможно и финансирано творчеството в Европа. Говоря за достойното заплащане в музиката а, има съответна уредба а, и ако не бяха нещата така, нещата ще да стоят а, а, по различен начин. И ако гледаме а, как се развиват нещата през последните години, а, обърнете внимание на цените. През 90-те започнах да купувам с дребни пари CD, след това започнах да а, използвам MP3, накрая започнах да плащам пари за музика с едно кликване, а, за да получава музикалната индустрия съответно средства. Това се отнася за всички творчески сфери, така че въпросът е как могат а, авторите да си получат парите чисто и просто защото след като можем да осъществим такава защита за вещите, не виждам защо цифровия свят трябва да бъде някакъв вид див запад, защото иначе резултатите ще бъдат наистина неприятни. На 8 и 9 октомври ще имаме конференция на ниво експерти в Виена, Challenging the Content, предизвикателствата на цифровия цифровото съдържание и се надяваме резултата да е заключение на съвета. По програмата Творческа Европа приветстваме факта, че тази програма е самостоятелна и комисията продължава по този път. Културния и творчески отрасъл се нуждае от това, за да допринесе за обществото и за економическа ефективност. Мисля, че това е и правилно правилния отговор на поставените въпроси. Не бива да забравям обаче, че тук те първа предстои дискусията за многодишната финансова рамка 21-27. Е, следващ момент в нашата културна програма и работен план е, е програмата новата европейска програма за култура. Чакаме решението на комисията и е, това е отговор на искането на съвета. Тук има различни измерения, които ще бъдат важни и които в рамките на австрийското председателство ще продължим да развиваме. Културното наследство. Зная, че това е важна тема и за Европейския парламент. Така така ще имаме възможност за едно съвременно разглеждане на темата. Въобще смятам, че трябва да осъзнаем културното наследство на Европа. И това до голяма степен е свързано с решение на проблеми. Какво е общото в Европа? каква е общата ни европейска идентичност, ако щете. И ако някъде има област, където различието, многообразието могат да, да, да бъдат нещо хубаво по пътя към постигане на чувството за общност, това е, ако щете, един диалектически процес, защото многообразието на културата изгражда нашата общност, така че е, много от австрийското културно насредство е, ще дойде в Австрия. Е, открих току-що в Юстус Липсиус музей в програмата, инициативата музей в Орехова черупка му, така че се надявам да обърнете внимание и да видите това. На 6 и 7 декември Европа за култура ще бъде темата на конференция, която ще завърши с заключения. Надхвърлих времето, благодаря за времето. Очакване интересно 6 месече. Очаквам вашите въпроси. Председателката, благодаря господин министър Блюме. Сега въпроси и отговори. Моля ви, бъдете кратки, за да приключим своевременно и да не губим излишно време. Сабине Ферхайн. Да, благодаря първо за това, че отделяте време за нашата комисия. Е, много се зарадвах на това, което казахте накрая. От една страна многообразие, от друга страна да не търсим е, различията, а да търсим общото. Това са много важни предпоставки е, за нашата сфера и за развитието на културата. Знаем, че е, през хилядолетната история, в крайна сметка, е, непрекъснато е имало контакти, които са обогатявали не само по време на Римската империя, е, романските църкви, готическия стил в архитектурата. Това е нещо, което съществува и във Франция, и в Германия. Различни а, е, са, а, е, така да се каже, пътищата на взаимно обогатяване и подобряване на а, е, нещата, именно чрез култура и изкуство. Говорихте за нещо много важно, а, а именно креативността, творческата дейност, които желаем да насърчим, тогава ще трябва естествено да обърнем внимание и на цифровизацията не бива да се ограничаваме единствено в аналоговия свят. Не успяхме обаче миналата година да се споразумеем с съвета по отношение на цифровите платформи, така че е, много се надяваме на вас. Е, какво смятате да направите, така че да а, е, увеличим шансовете за добро развитие не само на качествената журналистика, но и на всички от тези, които чието творби могат да се намерят в интернет, така че хората да получават заслужаващото се е, възнаграждение. Вие сам говорихте за това, че имаше времена, в които можеш е, да свалиш от интернет безплатно всичко. Да, сега е, е, нещата се подобриха значително, но какво ще направите, за да тласнете нещата напред? Господин министър, имате думата. Да, благодаря. Този въпрос много отдавна ме занимава. Аз съм убеден, че е, цифровото пространство може да бъде от огромно значение и предимство за нашия живот, е, стига да го използваме както трябва. Не всяко технологично откритие в историята на човечеството е допринесло достатъчно за развитието на човечеството, просто защото не е достатъчно само да бъдеш открит и да си на лице. Трябва да те използват е, има основни принципи в е, е, аналоговия свят, е, които в крайна сметка въжат и за цифровия свят, и за цифровата среда. Те са общо валидните принципи. Не става дума само за това да защитим някакви модели на бизнеса, някакви бизнес модели. Не става дума за това. Не. Става дума за защита на основни принципи и а, когато някой а, а, има, а, така да се интелектуалното право върху, и а, правото на интелектуална собственост върху едно произведение, естествено той би трябвало да бъде заплащан, когато някой друг го ползва. И аргументите на големите е, американски платформи е, за това, че видиш ли като работи Google и така нататък, е, това допринася за благото на всички и за удобството на всички. Добре, но междувременно Google се, се разви така и се разрасна, че вече е един прекомерно голям гигантски монополист можем ли да се така да се каже, да насърчим всички от тези е, европейски предприятия и е, платформи, е, така че да могат да се конкурират с Google, да кажем, който държи 90% от пазара ще трябва да се свържем с всички наши предприятия, естествено. Но когато в Австрия, да кажем, някой иска да се слива или да се обединява, е, е, веднага го възпират, защото има едни определени граници за е, пазарно положение, доминиращо пазарно положение, господстващо и така нататък. А също времено допуснахме Google да притежава вече повече от 80-90%. Трябва всички европейски институции да се обединят в това това отношение и да действат в една посока, защото процесът е много важен и трябва да напреднем. Благодаря. Четири е, изказвания сме записали тук в списъка на желаещите. И след това вече ще прекъснем дискусията, за да може и господин Штрахе е, да каже е, какво планира по темата спорт. Това си. Благодаря. Говоря на италиански. Е, ще говоря на италиански, за да има езиково многообразие. Благодаря ви, господин министр, че ни запознахте с приоритетите на австрийското председателство, както и с приоритетите в областта на културата. Сигурно знаете, че е, през последните години в е, съвета подкрепихте Европейската година на културното наследство. Е, тогава ставаше дума да се сподели мястото на културата в европейската политика трябва да се определи политика. Ние сме на 10 години от първия дневен ред за културата. Говорим е, за определене на стратегия за културната политика. Е, е, телевизионно и радиоразпространение, цифрови медии. Аз съм докладчик и се надявам на вашето сътрудничество. Искаме нещо много по-амбициозно, но с малко средства. Да, бих искала да попитам, склонни ли сте да поискате съвета да инвестира повече, особено в програмата Култура? Е, защото културата е хоризонтален въпрос. 12% за културата. Това е важен въпрос. Съгласна съм с вас е, за цифровизацията трябва да има еднакви правила за всички, да няма монополно положение. В парламента сме съгласни. Надяваме през септември отново да започнем разговор върху авторските права. Трябва да се плаща на творците, но трябва е, да се гарантира и културното разнообразие, което сега се възлага на бизнес. Вие искате Европа, която защитава, но е, културният диалог, е, ангажимент за лица, които идват от други култури, са дали възможност да защитят Европа. Vielen Dank, Herr Blümel, bitte auch in der gebotenen Kürze. Jawohl, ich werde mich bemühen. Den Rest. Моля ви за кратък отговор. Иначе е, ще отговаря вашия вице-канцлер. Да, ние често така работим. Е, Говорите е, за културна програма, да, е, и за следващата финансова рамка и средствата, които са предвидени. Комисията е представила предложението, което ще бъде основа за е, следващата МФР. Естествено, че има различни позиции. Парламентът има свои виждания, съветът има свои виждания в съвета по общи въпроси Два пъти имахме разисквания, съвсем конкретни разисквания по тези въпроси. По време на австрийското председателство ще се постараем да ускорим дискусията. Представили сме не само в Корепер един съвсем конкретен график за обсъждане на темата редовно и в съвета, така че колкото е възможно по-бързо да имаме решение по този въпрос. Очакванията са големи в това отношение. Надяваме се още преди изборите да сме приключили с обсъждането. При всички положения ще действаме амбициозно. Какво в крайна сметка ще се получи, не можем да кажем от сега но колкото и да е различна дискусията и то най-вече различните мнения, изразени по време на дискусията, трябва да имаме предвид, че държавите членки ще трябва да се споразумеят. Разумно е предложението на комисията, но предварително не мога да прогнозирам нещата. Хелга Трюпел. Благодаря, Петра. Ще се спра на реформата, свързана с авторското право. Съгласна съм с казаното от е, министър Блюмер. Е, не става дума за защита на бизнес модели, а е, за защита на принципите, на основа на които се практикуват различните бизнес модели. Google и други миналата седмица разпространяваха в крайна сметка лъжи. Е, нещо, което не е вярно. Е, твърдяха, че и двете са само търсачки, а това не е така. Има съвсем точен текст е, в закона, който претизира нещата. И така, колкото е възможно по-бързо, трябва да осъзнаем, че е, не можем да се борим срещу е, е, Голият. Това са американските концерни. В момента ние сме Давид. Трябва да постигнем обединение в Европа, за да се справим. Ако ми позволите... Да, съгласен съм с вашия пламенен призив. Федералното правителство на Австрия вече е взело решение за това, че ние се нуждаем от едно е, много е, категорично законодателство за защита на интелектуалната собственост, независимо от това дали става дума за аналогови технологии или цифрови технологии, правата на собственост в интернет трябва да бъдат защитени. Колко бързо ще се развият преговорите в съвета, все още не мога да кажа, но при всички положения са необходими съответните рамкови условия, за да защитим надлежно интелектуалната собственост в интернет. Михайла Шолдрова. Моля. Благодаря, господин министр. Аз съм от Чешката република и живея само на два часа път от Виена в Моравия и ще кажа, че съм съгласна. Културните корени са нещо много важно, голямо богатство. За това струва ми се и Чешката република успя да преодолее комунизма и да остане част от Европа. Помогна ни нашето културно наследство и вярвам така ще и в бъдеще. Искам да обърна внимание на една важна дейност на Европейския парламент. Култ лук, цената Култ Лукс за филмово изкуство, а филмото, киноизкуството е част от културата и това е начин да подпомогнем творците. Филмите, които тук в Европейския парламент получават награди, са ценни произведения. Сред участниците много често има и австрийци. Искам да подкрепим тази инициатива. Това са ценни филми, които са и съответно субтитрирани, той е широко достъпни, защото в дейностите на творческа Европа е, вие би трябвало също да подпомогнете киноизкуството. Председателката, благодаря, господин министър. Благодаря. Първо, ние сме съседи. Аз имам баба от судетските немци и е, от моето детство един големите ми спомени беше, че за първи път посетихме нейната родина и видях какво означава чисто емоционално да преодоляваме граници. За това искаме да работим за Европа без граници. Мога само да се съглася с вас за европейското кино и изкуство. Много се радвам, че директивата за аудиовизуалните и медийните изкуства от услуги направи напредък, така че на големите платформи европейското е, съдържание да присъства с минимум 3, с 30% 10%. За мен това е ключов аспект, ключов наистина за европейския културен живот, за европейското киноизкуство, защото всеки, който гледа Netflix, знае е, това е пример за е, ренесанса на европейското, на италианското кино. Е, има и серии специално разработени за тази цел. Мисля, че се нуждаем от повече в тази посока и ви уверявам, че в рамките на нашето председателство ще се постараем това да стане факт. Госпожа Капел, моля кратко. Е, благодаря, господин министър. Е, е, искам да подкрепя казаното за авторските права. Видяхме медиите след Страсбург миналата седмица, когато доклада се върна в комисията на продължи стрелок. Нуждаем се от сериозни защита на авторското право в Европа за да не бъдат изложени те на ударите на гигантките и е, ние водихме разговор с госпожа е, еврокомисяра Вестерхаген. Тя ме увери, че се работи в комисията и по платформите и можем да очакваме де, стъпки от комисията. Мисля, че комисията много съвременно може да помогне да намерите много съвременен подход за равни шансове при защита на авторските права. Второ, програмата Творческа Европа. А, аз съм съдоклад, аз съм докладчик по някои тези теми и много искам програмата Творческа Европа да се свърши с други програми при структурните фондове, и вътрешния кръг на Хоризонт 2020 се съдържат много аспекти, които да повишат качеството на Creative, Creative Europe. Имайте го предвид. Културното наследство, това е важно и за туризма, чисто економически. И мисля, че е много важно тук да намерим начин да продължим по след изтичане на годината. Много се радвам, че австрийското изкуство и културно наследство идва в Брюксел. Но нека да не забравим цялостното европейско културно наследство. Господин Блюмел, моля кратко. Кратко, кратко. По въпроса за авторското право говорих подробно. Е, съгласен съм с вас. Разбира се, културното наследство е сериозен двигател за туризма, специално у нас. И въпросът е как можем да го покажем, да го популяризираме по-добре, но се нуждаем и от устойчива стратегия за Европа, не само за защита на културното наследство, но и за постигане на добавена стойност. Може може да се свържат отделните програми за подпомагане, е, така че това да е важно. Ще припомня конференцията Култура за Европа в, през декември във Виена тази година. Благодаря. С това изчерпахме тази част от разговора, от тази програмата. Благодаря на господин Блюмели за многото въпроси, но и за готовността да бъдем кратки. Сега господин вице-канцлерът Штрахер и без повече бавено ви давам думата по въпросите на спорта. Уважаема госпожо председател, уважаеми евродепутати, за мен е голяма чест и радост радост, че днес мога да завърша акцентите на австрийското председателство в областта на спорта. В областта на спорта е, акцентите ще бъдат следните. Първо, економическото измерение на спорта и е, тук австрийското председателство ще осветли различните економически аспекти на спорта. Е, все, все по-ясно става какъв е економическия принос на спорта в Европа и как дава импулс на растежа и заетостта. Освен това, спорта поражда радост и усещане. Ако отчетем дяла на спорта в БВП, това са 2% в Европа. Интересно, в Австрия това са 7%, което разкрива поне регионално, до какви измерения се стига. Е, просто за сравнение ще кажа, че в Австрия спорта се нарежда преди строителството. Големи спортни състезания, предстоящото е европейско по футбол, състезанията в Париж и така нататък, е, части от е, европейския туризъм, а и спорта допринася за економиката. Освен това стимулира изследванията и раз, е, иновациите. Например, в Австрия ние подготвяме за до година спе, е, специално съоръжение за е, е, летни и зимни спортове ще го открием. Спортът е много важен, защото се отнася до всички области. Превенция, здравеопазване, като тръгвайки от малките деца, економиката, туризма, така че економическите аспекти на спорта са тясно свързани с изследването изследванията и иновациите. Целта е да се стигне до заключение на съвета през ноември. Второ, спорт и здраве. Тук председателството ще обърне особено внимание на тая тема е, физкултура, физическа култура на работното място като част от превенцията. И на 10 декември ще имаме експертен семинар в Виена за обмен на най-добри практики и опит така че ще дадем възможност да се поговори за спорта на работното място и Трето, борбата с допинга. Това е една неизменно актуална тема и най-новите скандали, особено с е, руски е, спортисти показаха това и темата е по-важна от когато и да било и е, очакваме втората, втория етап на преработване на Световната конвенция за борба с допинга и да други документи и тук ние ще участваме от името на Европейския съюз в подготовката за работата по кодекса и стандартите. Бъдещето на антидопинговите системи също са тема на разговор. Европейския съюз, разбира се, трябва внимателно да следи и активно и конструктивно да участва в този дебат, като добре съгласуваме и нашите позиции, когато се стигне до това да ги изложим пред антидопинговата агенция. След това ние ще работим за координирани становища на съвета. Друга важна тема е Еразъм Плюс една от е, особено успешните програми в историята на Европейския съюз. Е, Програмата за мобилност е истински символ на Европа и европейските ценности. От 2014 година програмата включва и спорта и дава възможност за привличане на различни важни инициативи и проекти е, с помощта на неголеми партньорства. В 2016 година разширихме нещата, през май чухме от комисията намеренията за бъдещето на програмата Еразъм, която включва и мобилност на спортни дейци е, като заема много важно място. Е, мобилност на учещи. Е, господин Фасман, моя колега, вече ви увери, че ще има безпроблемно преминаване от настоящата към бъдещата програма, като в съвета започнахме вече да разглеждаме промените. Твърдо сме твърдо възнамеряваме ме да постигнем успехи. Конференциите економическите измерения на спорта и принос към е, економиката. Това ще е конференция на, тем, на тази тема на 21 септември. Е, след това ще има неофициална среща на ръководители в Виена. Ще имаме семинар на 10 декември, спорт на работното място в Виена и разбира се голямото откриване на 22 септември на Европейската седмица на спорта. Ще се радвам, ако до дойдете в Виена и благодаря за вниманието. Благодаря, господин вице-канцлер. Да, доктор Вентер, нашият Богдан Бертнер, нашият експерт по спорта е тук и ще зададе въпроса, но много моля кратки въпроси. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам, може би, на немски да изразя мислите си. Уважаеми господин вице-канцлер, приветствам цялата инициатива. Да, естествено, економическото измерение на спорта е много важен въпрос здравето, допинга. В крайна сметка вие засегнахте всичко важно. Еразъм плюс така и така. Една програма, която от 30 години вече се развива, действа и е голям успех. Въпросът ми е кратък и простичък. Говорихте за някои конференции, за някои заседания и тези основни четири акцента в програмата ви по време на австрийското председателство. Но манипулирането на спортни срещи, аз съм докладчик именно по тази тема. Вие знаете, че има една конвенция, подготвена от съвета на Европа Е, една немалка група от е, европейските държави подкрепят идеята и конвенцията е, сред тях и такива, които са държави членки на Европейския съюз. Но една страна, а именно Малта, блокира тази инициатива в момента. Какво можем да направим заедно? за да спре блокадата. Не бива в никакъв случай да оставяме нещата така. Може би трябва да се обърнем към тези, които правят залозите за футболни матчове, които се занимават именно с тази дейност. Какво смятате, че може да се направи е, по време на австрийското председателство? Защото аз в момента се чувствам абсолютно безпомощен. Една страна блокира усилията. Господин вице-канцлер, имате думата. Е, господин Венда, благодаря ви. Е, благодаря и за въпросите и за това, което казахте изобщо. Спортът е материя, която естествено обхваща много аспекти. Също времено ние се опитваме да обхванем целия живот, така да се каже, на човека от най-ранна детска възраст. Спортът да стане част от житейската философия и ежедневието на човека и ние се опитваме да направим това и в рамките на Европейския съюз би трябвало да интензивираме усилията. Естествено, не става дума само за здравните аспекти на спорта, за цялото население. Говорим и за професионалния спорт, естествено. И за добрите постижения на професионалните спортисти. Що се отнася до манипулирането на резултати от спортни срещи, да, имаше немалко скандали. Е, за съжаление, най-вече футболът е, е засегнат, но ето, че има и много други е, видове спорт, които също не остават в страна от е, това неприятно явление. Прав сте, има подготвена конвенция е, от съвета на Европа. 2014 година държавите членки трябваше да се присъединят към конвенцията. Е, и междувременно има много държави, които вече са подписали конвенцията, но има и блокаж. В съвета са провеждани дискусии по тази тема и е, естествено е мислено и за конкретните стъпки за присъединяване на Европейския съюз като цяло към Конвенцията на съвета на Европа. Но докато Принципно не се промени е, ситуацията в съвета. За съжаление, няма да можем да постигнем успехи. И е, още от самото начало, естествено, аз е, посочих, че има критични моменти в този процес, но ще се опитаме заедно да търсим някакви решения. Е, има и допълнителни е, е, така, срещи на 22 септември. Това е Международния ден на спорта. Казах вече, че е, предвиждаме нещо в Виена. Това е, е Европейската седмица на спорта. Е, да, благодаря. Може би ще успеете е, с Малта да се справите. Е, нещо, което другите председателства до сега не успяха да направят. Е, е, така че да се постигне движение напред. Хелга Трюпел. Аз е, ще задам въпрос във връзка с борбата с допинга. От 14 години съм тук и всеки път казваме, трябва да се направи нещо повече, да, борбата да стане по-добра, по-ефективна и така нататък. И затова, господин вице-канцлер Штрахер, ще ви попитам, имате ли е, нещо е, конкретно предвид? Е, в крайна сметка имаше разкритие на журна е, за допинга на руските атлети и журналистите, които е, го направиха е, е, достояние на целия свят, това са и журналисти от АРД, сега не сме да отидат е, е на световното в Русия, защото има сериозна заплаха за тях. Какво може да се направи в това отношение? Благодаря, госпожо председател, госпожо Трюпел. Да, членовете на Европейския съюз са представени в съвета на министрите с ресорните министри и има съвсем ясно така, разпределяне е, на задачите с господин Кралев от България и с е, румънския министр е, е, на спорта вече сме говорили по тези въпроси. Те е, подкрепят нашата идея. Естествено става дума за съвсем ясни позиции, които трябва да се дефинират и формулират съвсем ясно. Е, и ние ще продължим борбата с допинга, така че да няма злоупотреби. И естествено, че когато има случаи на допинг, те трябва да се разкриват и трябва да стават достояние на всички. и Продължаваме, госпожа Билет. Благодаря, господа министри, за присъствието ви тези сутрин. Поздравяваме ви за първите насоки, които излагате пред нас. Сутринта се спрях на тази тема. От 2017-2018 година Еразъм Плюс се обръща към приобщаване, особено на мълцинства, на бежанци или към мълцинства, като се прикрива под борбата срещу радикализацията. Такава тенденция се проявява и в спорта, най-вече чрез проекта Корпле. Какво ще кажете за тази тенденция? Съвместима ли е с духа на Еразъм Плюс? Vielen herzlichen Dank. Благодаря за въпроса. Благодаря, госпожо Ерасъм Плюс. Естествено всичко, което е свързано с спорта, е, се отнася и до приобщаването, интеграцията, сътрудничество между народите в рамките на Европейския съюз. Спортът сам по себе си е нещо положително. Е, е, то предполага да е, действаш заедно с другия, независимо от това от какъв социален слой е той или от коя страна е той. За мен лично приобщаващият характер на спорта е изключително важен. Трябва да залагаме именно на това приобщаване и на това, че когато става дума за спорт, всеки е равен. Въжат единствено резултатите. Това е, именно и приобщаващия характер на спортната част в Erasmus+. Плюс. И ние смятаме да засилваме именно свързващото и приобщаващото. Още две изказвания с са записани тук в моя списък, но за съжаление няма да имаме възможност да дадем думата на колегите. Вие знаете, че нашите преводачи много точно спазват предварително уточненото време за заседание и приключват. И за това, за съжаление, няма да мога да давам думата за повече въпроси на никой. Е, много, много благодаря и на господин Блюмер и на господин Штрахе за това, че бяха тук е, в нашата комисия. Сигурно сте забелязали, че сме много ангажирани, е, когато говорим за финанси. Хич не се шегуваме. Много сме настойчиви и сериозни, защото става дума за култура, за спорт, за младежи и ние се борим за тях. Искаме да ги защитим надежно. Желаем в този смисъл много-много успех на австрийското председателство и на вас двамата лично. Благодаря.